Bonjour. Добро утро. Хайде пак. Bonjour. Добро утро. И добре дошли на заседанието на комисията по международна търговия. Както виждате, Нашият председател няма да води заседанието. Аз ще го заместя сутринта, а след обеда ще бъде колегата Стърдинг. Европа, както знаем, е демокрация. Ние сме прозрачни. за това и нашето заседание се предава по интернет. Разбира се, демокрацията трябва да е нещо положително. Затова, когато се изказвате, моля ви да звучите ентусиазирано. Първа точка в дневния ред, госпожа Маскардини днес не е сред нас. Знаете, че трябва да приемем дневния ред, но ние трябваше да разгледаме и устойчивостта при памука. Този доклад ще бъде отложен за следващото заседание, което пък ще ни даде възможност да разговаряме с Комисията по търговия на Нова Зеландия в 3 часа. Така че това е промяната в дневния ред. Ще обсъдим Нова Зеландия в 3 часа и електронното гласуване ще започне в 16 часа. Това беше по дневния ред. Втора точка – одобрение на протокола от заседанието от 17-18 септември. Приемам, че протоколът е одобрен, ако няма други бележки. Трета точка – както е обичайно, е съобщение на председателя. Мога да ви изпратя документ или съответно да се проведе пряко обсъждане с самия председател. Четвърта точка преходните разпоредби за двустранните договори за инвестиции, изключени между държавите членки и трети държави. Темата се разработва от докладчика господин Витал Морейра – Тук опираме и до много интересна процедура между парламента и съвета, тъй като ние сме стигнали етапа разглеждане на позицията на съвета, след като се проведе първото четене. Знаете, че на 4 октомври съветът прие позицията си. Както каза господин Морейра, не е тук, но разбира се, той иска работата по темата да продължи. Струва ми се, че е логично господин Морейра да продължи работа с оглед на второто четене. Бетлан Г замества нашия председател Морейра днес и за това той ще вземе думата от негово име. Благодаря ви. Разбира се, господин председател, аз не мога да се сравнявам с господин Морейра, но мога да се изкажа от негово име по доклада, тъй като се проведе тристранен диалог през месец май стигнахме до съгласие. Резултатът е следният. Господин Морера изпрати писмо на постоянните представители – Парламентът не беше необходимо да прави изменения за второто четене. Но имаше някои въпроси от правно и езиково естество, които трябваше да бъдат доуточнени. С други думи, необходими бяха някои незначителни редакции, нещо, което съветът прие – Господин Морейра посочва, че това са най-вече редакционни промени, а не промени по същество. Това, което предлага господин Морейра, е да се съобразим с резултата от майското заседание – вие разполагате със съответния документ. За второ четене ние имаме три месеца, но можем да ускорим процедурата и да я приключим най-късно през месец януари, като се надявам да я приключим още през декември. Благодаря ви. Опитвам се да намеря докладчика в сянка. Не го виждам обаче. Фрасинска Келер за зелените. Заповядайте. Благодаря ви. Мисля, че тази тема беше много трудна за всички нас, много научихме от работата по нея. Искам да благодаря на господин Морейра и на останалите докладчици в Сянка, особено на господин Залевски, тъй като те показаха твърда решимост. Както знаете, за зелените темата е важна, като основите бяха положени от нашия представител господин Карл Луче, но след като тъй наречената Sunset клауза беше отхвърлена в комисията, решихме, че е по-добре позицията на съвета да се трансформира в компромис още преди първото четене. С оглед на натрупания опит, бих казала, че сигурно сега решението ни нямаше да е същото, но това вече е минало. Ние сме много доволни, че институционалните прерогативи на парламента и новите правомощия бяха постигнати. Това е несъмнен успех, въпреки че някои в съвета задаваха въпроси. Но ако гледаме по същество, трябва да кажем, че законодателната рамка сега е доста неудовлетворителна в сравнение с първоначалната цел, особено при временните разпоредби. Всъщност, се оказва, че те се наричат преходни разпоредби, но някои от тези двустранни споразумения могат да бъдат вечни. Затова и казах, че първоначалната цел не е постигната, ние възнамеряваме да гласуваме против. Това е позицията на зелените, надявам се да я приемете. Euh, Helmut. Uh, thank you. Helmut, благодаря ви. Аз също искам да представя позицията на нашата група по споразуменията. Няма да се спирам на предисторията. Наистина имаше дълъг процес на обмен на мнения в комисията ни. Очертаха се и различните подходи. Ще подчертая обаче, че групата ни не е много доволна от крайния резултат. Независимо от това, няма как да не отчетем усилията на групата за преговори, усилията по самите преговори. И е важно да мислим за това как ще се развие позицията на парламента. Чухме госпожа Килър току-що. Може би е малко рано да се очертае къде точно ще бъде направен компромисът. Предполагам, че при последния кръг от преговори ще се доближим в по-голяма степен до това, което искахме. Ако това не се случи, обаче ще трябва да вземем позиция като група в пленарна зала. Малко сме колебливи да кажем да на този резултат от преговорите. Благодаря ви. Благодаря ви. Има ли други, които искат да кажат обратното, да убедят изказалите се до тук? Председателят, кипърското председателство иска ли да се изкаже? Не виждам такова желание. Комисията. Господин Рубиначи е тук от страна на комисията. Господин Бекс Грин, заповядайте. Госпожа всъщност. Благодаря. Аз съм Марта Буш от Генерална дирекция търговия на Европейската комисия. Бих желала да ви информирам, че, с, че комисията прие своята позиция за преходните разпоредби в съобщението си от 16 октомври 2012 година в това съобщение комисията ясно под, потвърждава позицията, приета от съвета на първо четене и потвърждава, че тази позиция отразява напълно постигнатото споразумение в тристранните разговори, триалога между съвета, парламента и комисията. Именно за това комисията може да приеме приятата позиция от съвета. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря за вашата информация. Френски е на втори канал. Има ли други а, коментари, преди да се върнем към Берн? Берн, ти имаш думата. Аз искам да се спра на казаното от Хелмут. Мога да разбера много добре, че остава скептичното настроение. Ние трябва обаче да имаме предвид, че очевидно много държави членки все още не са осъзнали, че Лисабонският договор е вече в сила и по този начин търговската политика и е, споразумението за защита на инвестициите попадат под общностното законодателство и парламентът е, има да каже своята дума тук като законодател. Аз мисля, че е, ние трябва да договорим повече неща, но в крайна сметка при настоящата констелация е, това беше максималното, което можахме да постигнем и в бъдеще ние със сигурност ще се връщаме към е, двустранните договори за инвестиции и укрепване на правата на парламента, но разбирам, че остава скептичното настроение и мисля, че е, това, е, което сме си поставили като задача, трябва да успеем да го защитим пред съвета. Е, Благодаря. Крайен срок за измененията 9 ноември по обед. Благодаря ви. И сега преминаваме към пета точка етап на развитие на тристранните преговори. Това е второ четене на макрофинансовата помощ на Грусия. Председателя Витал Морейра отсъства, така че ще дам думата на Бет Ланкер – за да отговори на въпроса. Уважаеми колеги, Витал Морейра е докладчик по този доклад и той ме помоли да докладвам, че на 16 октомври имаше първи триалог, където бяха обсъждани възможностите – за временно решение за да се постигне деблокиране на о, асистентите, може би разтоварване о, от о, излишното административно време. Мисля, че съветът и държавите членки – трябва да а, намерят решение и в интерес на Европейския парламент. Сега се опитват държавите членки в а, техен кръг да обсъдят различните възможности за решения за деблокиране на помощите и това а, те ще направят през следващите дни, след което ще има нов триалог, като датата за следващия триалог все още не е уточнена. Така че ние би трябвало да продължим с формалната процедура и да преминем към второ четене и респективно днес след абът да гласуваме. Благодаря. Има ли коментари от членовете на нашата комисия от НП? Не. Иска ли комисията да вземе отношение? Господин или госпожа Ребукас. Благодаря, господин председател. Аз съм представител на Генерална дирекция търговия. Това не е тема обаче, по която нашата генерална дирекция а, взема отношение. Председателят, благодаря. И така, предлагам ви да приемем препоръката на докладчика. Има е крайен срок, който е дефинитивен. Това е декември за постигане на споразумение. Ако не, преминаваме на процедурата на помирение. И така, искам да ви благодаря и преминаваме към Точка 6. Дейност на групите по мониторинг. И господин Камал обаче не е тук. Ако или ще дойде той, или ще дадем думата на някого, който ще ни каже какво става с, с Сингапур. Преминаваме към Китай. Това е едно една тежка тема за Европа, едно тежко досие. На 17 октомври се проведе съвещание между Генерална дирекция търговия и Генерална дирекция конкурентоспособност на комисията. Предлагам да чуем а, данни за Китай. Това е едно тежко досие. А, Генерална дирекция търговия проведе едно проучване за дъмпинга особено и за съобщенията, които бяха направени вчера от Китай, защото Китай се ангажира също така и с а, анкета на проблемите за дъмпинга. Хелмут, имаш думата. Благодаря, господин председател. Зелените са, са инициатори на Our Question, което беше внесено в, като предложение в е, пленарно заседание на Европейския парламент във връзка с е, фотоволтаичните клетки. Искам обаче да се върна сега на заседанието, последното заседание на групата по мониторинг – е, имаме резултатите от последната среща на върха Европейски съюз Китай и обсъдихме тези резултати. Те отразяват очакванията и позициите на планираното споразумение за инвестиции, което е на двустранна основа между Европейски съюз Китай и е, също така предмет на нашето заседание беше последният е, меморандум с Китай във връзка с конкуренцията. За ваша информация, Европейската комисия на 20 септември подписа меморандум за разбирателство с Китай. Този меморандум поставя една много ясна рамка за укрепване на сътрудничество и преди всичко за координиране на дейността на комисията от една страна и е, China Monopoly Enforcement Authority от друга страна и Reform Commission от страна на китайското правителство и State Administration of Industry and е, Commerce на китайското правителство пак. Този меморандум всъщност обхваща всички законодателни въпроси, е, също така обхваща и аспекти на техническото сътрудничество във връзка с е, е, картелите и също така съдържа някои други ограничителни мерки, които могат да се схващат като механизми за защита срещу монополно положение на пазара. На заседанието на нашата група по мониторинг имаше преди всичко в дебата много интересни моменти и аз искам да благодаря на всички, които участваха на това заседание. Не всички депутати бяха на него, но имаше представители на всички бюра, също и на секретарията. И бяха разгледани въпроси във връзка с Transition Phase, как във фазата на преход следва да се решават търговските проблеми, проблемите свързани с инвестициите и укрепването на двустранните отношения в тези области. Ние би трябвало да е, имаме предвид, че е, има смяна на китайското държавно и правителство ръководство и това е, се очаква след Конгреса на Китайската комунистическа партия. Също така през март-април следващата година ще се състои конгрес на тази партия, който ще окаже въздействие върху държавното ръководство. Така че ще трябва да проследим как решенията на Конгреса ще се отразят върху държавното ръководство. Също така Вен Джабао министър-председателя посочи какви са очакванията на Китай е, в сферата на пазарната економика и също така е, беше разгледана цялата проблематика, свързана с е, откритите двустранни отношения и беше изтъкнат факта, че тя трябва да се наблюдава постоянно. Европейския съюз беше представен на много високо равнище, най-вече комисията, присъства комисар Дегухт, така че е, беше даден ясен знак, че Европейската комисия вижда е, и осъзнава значението на търговските аспекти на отношенията с Китай. Европейската комисия, така както предложи Европейската търговска камера в Китай, е, реши и прие, че е, търговският климат не непременно се е подобрил за европейските предприятия в Китай е, и че при достъпа до пазара има проблеми за европейски фирми. Аз тук искам да направя една лична забележка, която, а именно, че Европейският съюз трябва да обърне по-силно внимание на достъпа до пазара. Какво означава това, че наистина трябва да се осигури достъп до пазарите на такива силни економики, каквато е Китай? Трябва да мислим обаче и за други страни, като Индия, Бразилия, Тоест, ние за нас трябва да дефинираме какво означава пазарен достъп и вероятно е необходимо да разбием едно ново разбиране, да създадем нова дефиниция за достъп до пазар в отношенията между Китай и Европейския съюз, за да могат да бъдат е, оправдани очакванията и да бъде е, осъществявано открито и честно търговско сътрудничество. В комисията ние Разбрахме също, че китайската страна проявява силен интерес към следващи стъпки. Те желаят съвсем сериозно да сключат комплексно споразумение за търговия между Европейския съюз и Китай. Мисля, че това също трябва да бъде обект на сериозно проучване от наша страна. За Европейския съюз това идва, може би, в по-ранен момент, но а, когато Имаме предвид, че други търговски партньори по света сключват такива споразумения. Във всички случаи те отчитат фактора Китай, така че Въпросът, който беше поставен в началото за ситуацията на конкуренция между отделните фирми в определени браншове, като например соларната индустрия, вятърната енергия, това е следващата тема, където възниква и въпроса за предимствата на европейските фирми чрез приложни изследвания, прилагане на модерни технически решения в индустриалното производство и как това трябва да бъде тласнато и доразвито в бъдеще. Така че ние трябва да постигне масово производство на такива съоръжения в Китай или в други държави в полза на гражданите, климатичните промени играят определена роля и поради това ние трябва да насочим нашата търговска дейност и към тях. Така че това двустранно отношение между Европейския съюз и Китай крие перспективи и не трябва да се подценява то има голямо значение и за решаване на общите предизвикателства от глобален характер. Имаше също и една кратка дискусия, свързана с членството на Китай в Световната търговска организация. Какво се е случило в последните 10 години, откакто Китай принадлежи към тази организация? Т.е. тук има определени аспекти, които ще бъдат дискутирани на парламентарната асамблея на СТО следващата седмица и трябва да се направи връзка как върви дискусията в многостранните организации и как върви тя в рамките на двустранни търговски споразумения. Така че в този мултинационален аспект да можем да изтъкнем и позицията на Европейския съюз. Благодаря. Иска ли някой да коментира или да добави? Аз искам нещо да кажа. Мисля, че Хелмут говореше за фотоволтаиците и мисля, че това е емблематично за отношенията между Европейския съюз и Китай. Е емблематичен, защото една огромна държава като Китай с, с промишлен капацитет, който е феноменален, смята, че от стратегическа гледна точка възобновяемите енергии са основен елемент на 21 век. От друга страна, а, аз а, мога да кажа, че когато се сравни 12-я план на Китай и съобщението за промишлената политика, на комисара Таяни, е, тук не говорим за едни и същи категории. Естествено, липсата на амбиция, която е доста сериозна във връзка с промишления избор, който е, се прави, на къде върви е, европейската економика, как да се защитят определени е, сектори, всичко това по, не се прилага по отношение на политиката ни към Китай. На второ място, Китай винаги до сега изгражда отношенията си с Европа а, на многостранна основа. Тя предпочита да избягва а, е, отношения с Европейската общност в търговската сфера, предпочита отношения с отделните страни. Именно за това Европейската комисия, която днес няма сериозен инструмент за борбата срещу дъмпинга, а, ако Европейската комисия не се възползва от тази възможност за да каже, че търговските отношения с Китай са а, европейски отношения и Европейската комисия би трябвало да бъде в центъра на тези отношения, аз мисля, че това няма да даде възможност за конструктивни отношения с Китай. Така че ние се намираме в момента в един много силен период и Европа не трябва да изпусне възможността. Госпожа Бедер. Благодаря. Може би, госпожа Бирдер, може би не, е съв, не, не е съвсем по темата, но това е един въпрос, който трябва да повдигаме винаги тогава, когато се срещаме и водим преговори с, с Китай, а именно подкрепата за им за незаконната търговия с, с слонова кост, защото това убива популациите на слонове в Африка. Има едно мълчаливо съгласие, а, говори се за законната търговия там. И а, това ме навежда на мисълта също така за дъмпинга, защото ако успеем да спрем дъмпинга към Европа, да кажем, в фотоволтаиците, ще последва примера с Африка. Вече виждаме в Китай където се изпраща оборудване, но то не действа, тъй като има апетит за закупуване на нова технология. Ние трябва да разглеждаме глобално тогава, когато говорим с Африка, с Китай, с други големи новопоявяващи се пазари. Ние имаме огромен а, пазар, а, до който те се домогват и аз мисля, че трябва да се разбере, че незаконната търговия с слонова кост става един спешен и тежък проблем в Африка. Преди да дам думата отново на Хелмут, може би има бележки или някакви коментари от страна на комисията? Не. Китай, комисията, това интересува ли ви? Не ви ли интересува? Не. Ми, добре. Хелмут, имаш думата. Е, вероятно е интересно за комисията, но вероятно не искат точно тук да се изкажат по тази точка. Но двустранните търговски е, отношения между Европейския съюз и Китай са от голямо значение. Съгласен съм с това, което беше казано, Не искам да кажа нещо по това, което ти подчерта, Яник, защото ми се струва, че ако не разберем, че пазара на милиард и 400 милиона хора, които живеят в Китай, е от огромно значение за разбирането на другите търговски партньори в Китай. Какво означава това като общо предизвикателство, като суровини, като енергетика, храни, екологични проблеми. Ако не разберем, че удовлетворяването на китайския парламент е задължение ние да преосмислим глобалния ни подход към економическото развитие. Така че, може би, трябва да разгледаме още веднъж собствения ни доклад на Европейския съюз, на търговските аспекти, на взаимоотношенията Европейски съюз, Китай. Ако не направим това, няма да сме разбрали за какво става дума, защото да вземем примера с фотоволтаиците. Поне за Германия мога да кажа, че нашата промишленост просто прос, изтърпа шанса си, защото не инвестираха за а, ускоряването, а, въвеждането на нови технологии. Просто взеха субсидията от държавата и произведоха. А тази а, продукция при условията на световния пазар не може да си а, съперничи с китайската продукция, така че трябва да а, променим нашите критерии, да можем да а, засилим производството на слънчеви панели и така нататък. Така че а, Искам да кажа също така, че може би трябва да обсъдим тези общи предизвикателства и в техния контекст бъдещата външна търговия в контекста на стратегията за политиките в търговията до 2020 година, за да преценим как можем да повлияем конкурентоспособността на международната търговия и да имаме международни надежни стандарти, да повишим информираността в Европейския съюз за нашите отговорности, за да можем да бъдем един справедлив и лоялен пар- партньор. Председателя ви. Що се отнася до изработването на соларни панели, не мисля, че разликата в цените е основното, но имаме 30 милиарда държавни субсидии. Това е причината. Както и да е, знаете, че има семинар по инвестициите в Китай – и се надявам, че там комисията ще вземе отношение. Меркосур, Централна Америка. Тук имаме докладчика за Меркосур, Джон Ола Коста. За Централна Америка колегата, който отиде до Бразилия, до Коста Рика, до Панама. Предлагам ви да ги чуем И след това, ако Берт Лангер няма нищо против, ще чуем какво е впечатлението, защото наистина има доклад, но е хубаво да чуем какви са и впечатленията от пътуването до Русия. Но първо Джон Лука. Си, грация, грация президенте. Благодаря ви, господин председател. бях с делегацията на Меркосур като докладчик е, в Бразилия. Посещението ни всъщност е, последва кръга от преговори между Европа и Меркосур, преговори за търговските отношения и споразумение за асоцииране в една по-обхватна рамка. Работихме усилено, но аз няма да се впускам в подробности, ще бъда сравнително кратък. Това, което разбрахме е, че е стратегически важно да разработим отношенията с Бразилия, Уругвай, Аржентина, но това е невъзможно без да се разбира политическото положение в съответните страни може да се каже, че в известна степен то пречи на бързото постигане на споразумение. Но такива са фактите. Освен това, трябва да имаме предвид, че политическите аспекти забавят до голяма степен търговските отношения – Например, какво означава влизането на Венецуела в Меркосур? То се случи наскоро, същевременно знаете, че в Венецуела бяха проведени избори и ще видим какво ще е поведението на Венецуела след тези избори. Но е ясно, че и събитията в Парагвай от последните месеци ще имат значение за отношенията с страните от Меркосур. На трето място политиката на Аржентина в търговските и отношения с света винаги е била характеризирана от силен протекционизъм. Той се оказва по-важен от всичко останало. Виждаме го и в отговора на световната криза. Също времено в Бразилия ние се срещнахме с министрите на земеделието, на външните работи, срещнахме се с организации на предприемачите, участвахме в университетски семинари. Това бяха много усилни работни дни. Опитахме се да проумеем и политическата ситуация, и търговските отношения, и къде е нашето място в сравнение с останалия свят. Като че ли при този кръг от преговори ние установихме в крайна сметка, че няма връщане назад, но няма и кой знае какъв напредък. Меркусур се оказват неспособни да излязат с предложението, което бяхме обсъждали. Идният януари предстои срещата на върха. Струва ми се, че от наша страна е необходимо да помислим малко повече и като Европейски парламент е добре да излезем с резолюция. Резолюция, която да обединява различни фактори, да се говори не само за трудностите, но и за възможностите в отношенията с Меркосур. Всъщност, напоследък като че ли не излизаме с едни фрагментирани изявления, нямаме резолюция, освен тази по земеделските въпроси от 2011 година и не сме се изказвали убедително по това, което се случва в момента, например протекционизма в Аржентина. За това нека да се помисли да се помисли и за работата на съвета, за мандата за преговори, най-вече в светлината на предстоящата среща на върха в Сантяго през месец януари до година. Бих казал, че вратата не е затворена. Но основният играч при тези преговори, Бразилия, няма никакво намерение да се дистанцира от останалите държави на Меркосур. Тя е солидарна с тях. И когато говорим за преобразуването на споразумението с Меркосур в двустранно споразумение с Бразилия, обикновено ни се казва ясно от страна на тяхното Министерство на външните работи не. Ние искаме да работим с държавите от Меркосур, независимо от трудностите и независимо от трудните отношения между самите тях. Трябва да кажа, че Бразилия също доста се притеснява от Китай в много отношения. Но накрая нека завърша краткото си изложение, като каза, че нашата комисия по международна търговия, както и парламентът като цяло, би трябвало да поеме отговорността, да направи задълбочена оценка и да излезе с окончателно становище. Възможно е да има нужда от е, промяна на ориентацията на политическия ни подход, както и на позицията на съвета. Е, много са сложни и политическите, и търговските измерения на тези отношения – И това е така, защото знаете, че споразуменията за асоцииране са най-обхватните споразумения, в които очаква Европейския съюз днес. Благодаря ви, Джан Лука Хелмут. Uh, благодаря ви. Искам да благодаря на колегата за много добре поднесената информация. Нека кажа, че Работата на групата беше много полезна. Сега информацията може да бъде предоставена на Комисията по международна търговия и наистина да се задълбочат усилията по някои от основните въпроси. Искам да се спра на един от тях. При Колумбия и Перу имаше двустранни споразумения които доведоха до тяхното отцепване от регионалната структура. Затова нека да помислим. Бразилия не бива да се отцепва от Меркосур. Ние имаме интерес тя, както и останалите държави, да останат в Меркосур и да бъдат нашите регионални партньори, независимо от всички възможни проблеми, които виждаме зад колисите. Необходимо е да не се отказваме от идеята за регионално търговско сътрудничество. По-скоро, напротив, би трябвало то да бъде още по-активно. Защото трябва да имаме предвид, че страните от Меркосур са в економически отношения помежду си и това е хубаво да отговаря на интересите на Европейския съюз. Споменахме Китай, ето и в Китай имаме различни интереси, нещо, което наблюдаваме и в Латинска Америка. Затова пак ще подчертая, преговорите за споразумение за асоцииране трябва да подчертават колко е важно регионалното сътрудничество. Благодаря ви. Европейският парламент не е оптимист. Мисля, че и съветът не е кой знае колко голям оптимист, нито пък Меркосур. Комисията винаги е била много ентусиазирана при тези преговори. Не знам дали ще внесе някаква надежда. Но. Не, очевидно, че не. Е. Не, аз не искам а, да ви създавам проблеми. Очевидно, а, това е въпрос, по който комисията винаги е била много активна. Благодаря ви, господин председател. <laughs> Когато някой иска надежда, обикновено се обръща към комисията. Нещо, което е много хубаво. Бих направил няколко бележки по повдигнатия въпрос. Наистина имаме този кръг от преговори с Бразилия по отношение на позицията в Меркосур беше сформирана група в Европейския парламент. Комисията може да предостави още информация. Наистина, преговорите с Меркосур се свеждат до двустранни преговори по региони. Вече бяха очертани много добре от предишния оратор трудностите в преговорите с Меркосур. Ние, разбира се, ще държим парламента в течение за всичко, което се случва на този фронт. Ясно е, че Меркосур не е само митнически съюз. В Меркосур съществуват връзки и отношения, които не виждаме в други региони и за това трябва да търсим съответните решения. Решенията за другите региони не могат да се прилагат спрямо Меркосур. Благодаря ви, господине. А сега предлагам да изслушаме колегата Пабло Зерба за посещението в Коста Рика и Панама. Благодаря. Да, аз Участвах в делегацията за Централна Америка в Панама и Коста Рика. Знаете, че споразумението за асоцииране, което ще бъде гласувано вероятно на пленарното заседание през декември, ще трябва да бъде ратифицирано от всички регионални и централноамерикански парламенти. И тази ратификация започна. Началото постави парламента на Никарагуа. Що се отнася до Панама, положението е доста оптимистично. Имахме разговори с външния министр на Панама, който ни увери, че споразумението ще бъде ратифицирано най-вероятно от парламента на Панама, вероятно през ноември и най-късно през декември така че да може в Панама да влезе предварително в сила в Панама и в Никарагуа. Както казах, частта търговия ще влезе тогава в сила, като част от това споразумение. Панама е централноамериканска държава, където няма делегация или представителство на Европейския съюз в столицата и всички срещи, които имахме с представители на правителство, наистина съдържаха като централен аспект точно тази тема. Ние искаме да направим всички възможни стъпки, за да може Европейският съюз да открие представителство в Панама. Това е една от най-динамичните страни с много висок е, е, растеж и наистина ние се чувстваме малко изключени от това развитие, тъй като нямаме представителство там. Така че според мен ние трябва да положим усилия за откриване на такова представителство. Ние желаем също тясно економическо сътрудничество с а, тази страна. Това са а, основните теми, свързани с Панама. В Панама говорихме и за това, че нашият парламент още през тази година ще извърши ратификация. И както казах, от страна на Панама беше отправена молба ние да се застъпим пред комисията да бъде открито представителство на Европейския съюз в Панама. Сега, Коста Рика, там ситуацията е малко по-сложна, съгласно тяхното законодателство правителството няма правомощия да оказва въздействие върху работата на парламента. Това то може да прави само в определени моменти от годината, така че всичко зависи от политическите групи в парламента на Коста Рибка. Те ще трябва да решат кога ще бъде одобрено и ратифицирано това споразумение. Имахме разговори с министъра на търговията с президента, а също и с представители на търговските среди, като винаги се изтъкваше значението на факта да се а, изложи пред депутатите в парламента необходимостта от своевременно ратифициране на такова споразумение. Защото ако не бъде ратифицирано, това би оказало отрицателно въздействие върху економиката на Коста Рика. Също така е, мога да кажа, че споразумението ще влезе в сила само спрямо страните, които са го ратифицирали и е, не срещу спрямо нези, които не са го ратифицирали, а това от своя страна оказва влияние върху търговските квоти с а, тези страни в рамките на търговския обмен. При подготовката на пътуването ни беше казано, че ратифицирането ще се извърши през 2013 година, но ние изтъкнахме, че ако не бъде извършена своевременна ратификация, ще това ще се отрази отрицателно върху економиката на Коста Рика. Депутатите ни увериха, че ще направят всичко възможно ратификацията да се извърши през първото месече на идната година. Правителството на Коста Рика отправи към нас молба за оказване на съдействие при кандидатурата на страната за членство в ОИСР. Знаете, че Колумбия и Коста Рика кандидатстват за присъединяване към ОИСР, но САЩ изглежда в светлината на геополитическата ситуация подкрепя Колумбия. Така че от Коста Рика ни помолиха Европейския съюз да подкрепи кандидатурата на Коста Рика в ОИСР. Не знам дали колегите имат въпроси. Ако да, съм на ваше разположение. Има ли коментари от страна на комисията? Чудесно. Тогава да преминем нататък. Берт Лангер беше в Русия. И мисля, че освен мириса на водка, има и друго, което е запомнил. водка е не nicht Господин председател, е, толкова водка не изпихме, защото имахме много напрегната програма. Тя беше организирана от нашия секретариат. Всъщност е, имахме партньори за контакти на всички равнища и проведохме разговори с тях. Е, това бяха представители на европейската, на руската индустрия, депутати от Руската дума, също така е, имаше представители на Митническия съюз с Беларус и Казахстан. Също така се срещнахме и с представители на правителството, така че целият спектър от заинтересовани лица е, беше представен на нашите срещи. Разбира се, ставаше дума за присъединяването на Русия към е, СТО. И е, ставаше също дума и за е, продължаващите търговски пречки по отношение на търговския обмен с Русия и най-вече е, ставаше дума за е, аспекти на енергийното сътрудничество. И ако е, обобщя и е, представя моите впечатления в е, цялостен вид, ще кажа, че е, наистина е, при мен има голямо отразяване по отношение на впечатлението, което е, ни направи Русия като партньор. Е, Русия е развила едно много силно чувство за мощ и за власт и е, да насочи усилията си в една определена посока, т.е. развива силови позиции. В сферата на енергийните доставки имахме е, разговор с заместник министъра на енергетиката, който ясно каза, че ако желаем да бъдем партньори, трябва да имаме поведение на партньори. Също така той и се изказа много критично за газопровода на Буко. Както казах, всичко това ме върна в реалността и подейства за известно отразвяване, поне това беше моето впечатление за самия мен. И второ, много от нещата, които ние сме обозначили и смятаме за успех, като например нормативните актове за химикалите или пък третия пакет за енергетиката, се схваща там като търговски пречки за износа на руски продукти. А от друга страна, ограниченията, които са наложени от руската страна, за да се избегнат загубите от е, митата след присъединяване към е, Световната търговска организация, това се схваща като нещо съвсем естествено. Например, Руската федерация въведе данък за рециклиране на леки автомобили и той се прилага само за вносните автомобили, а не за автомобилите местно производство. Тоест, е, това е едно ясно ограничение по отношение на вноса и и ясен опит за стимулиране на местната промишленост. Така че, е, още веднъж искам да кажа, това е, е една позиция на Русия, много силно ориентирана към собствената економическа мощ и ние трябва да имаме предвид това. Благодаря. Е, Марио Давид était aussi, je crois, dans la délégation. Марио Давид мисля, че също беше в делегацията. Искате ли нещо да добавите? Благодаря. Мисля, че няма какво да добавя, освен, че видяхме първия сняг за годината. Е, la комисион? Комисията. Благодаря ви. Тогава преминаваме към седма точка. Имаме разглеждане на проекто становище относно аспектите на правата върху интелектуалната собственост, върху генетичните ресурси, свързани с развитието отражението на намаляването на бедността в развиващите се страни. Това е важна тема както за нашата комисия, така и за комисията по развитие, защото за тях разпределението на генетичните ресурси също е много съществено. Заповядайте по проекто становището. Благодаря. На последното заседание на Комисията по външна търговия имахме много подробна дискусия по генералните аспекти на тази тема. И ние съзнаваме изцяло, че тази тема се разглежда в много комисии и е, то от аспекта на отговорността по отношение на търговския обмен. Аз с представеното становище за Комисията по развитие се опитах да се спра точно на тези аспекти, като изцяло осъзнавам, че има много повече аспекти, които могат да бъдат включени в това становище. Знам, че всички колеги са информирани, че представенето на проект за становище сме подложени на известни ограничения в излагането на позицията, така че още в началото искам да кажа, че проявява много голям интерес с докладчиците в сянка, с всички членове на комитета да работя в тяхно сътрудничество, за да огранича становището точно в тази насока. И е, това ще бъде насоката, която ние ще очетаем след е, днешното разискване по е, проекто становището. Искам да е, допълня четири точки е, към е, резултатите от заседанието през октомври. Става дума, според мен, е, както преди, така и сега, за това как е, в рамките на Инта да се отнасяме към а, е, споразумението като ТРИПС, е, като е, Световната организация за интелектуална собственост, каква да бъде нашата позиция във връзка с линията очертана в Комисията по развитие и как да я подобрим и къде в бъдеще трябва да се извърши координация при съгласуването и при преговорите, така че темата за генетичните ресурси да бъде е, очертана като една важна е, част от е, международната търговия и по този начин да бъде подсигурена и в правно отношение. Така че наистина тук става дума точно за това как ние да можем да постигнем една ситуация на прозрачност и правна сигурност. Второ, искам да изложа принципа, свързан с PIC, което означава предварително обосновано съгласие и също така принципът за взаимно договорени условия MAT. Това беше обсъждано на международно равнище, е, имам предвид протокола от е, Нагоя, но в нито една държава членка на Европейския съюз не е влязло в сила чрез ратификация. Тоест, е, предложението на комисията протокола от Нагоя да бъде прилаган е задължение за всички държави членки на Европейския съюз. И според мен това е вторият важен аспект, който ние като комисия по търговия трябва да имаме предвид, когато работим работим по тези теми а именно да очакваме от Европейския съюз като цяло и от държавите членки един ускорен процес на ратификация на този протокол, който е база за а, работа по много теми в сферата на международната търговия. Става дума за а, дискусия по споразумението също и в рамките на СОИС, на Световната организация за интелектуална собственост и ние трябва да бъдем единни като комисия, че ще трябва да очакваме през следващата година заседание на министрите на Световната организация за интелектуална собственост, за да може да се постигне пробив. И четвърто, Става дума за един от аспектите, който е свързан с това какво всъщност означава тази тема за устойчивото развитие в трети страни, как местното население наистина може да получи помощ от нас по отношение на ресурсите чрез едно международно споразумение, което може да послужи като основа за развитието в тези страни и как тези страни биха могли да намерят перспектива за своето собствено бъдеще. Мисля, че това е аспект, който също трябва да намери отражение в работата на нашата комисия и да се отрази върху нейната позиция по тези въпроси. Аз се опитах по съвсем кратък начин да очертая точно тази необходимост. Радвам се и очаквам коментари от докладчиците в Сянка и от останалите колеги и се надявам, че в краткото време, с което разполагаме, защото графикът е много натоварен, да имаме едно добро предложение на заседанието през ноември на СОИС. Много ви благодаря за измененията 8 ноември 18 часа това е срокът, а сега докладчи като сянка Кристофа Фелнер. Благодаря ви, господин председател. Всъщност няма какво да добавя. Мисля, че имаме много добро проекто становище, което е балансирано. По-скоро предизвикателството тук би било да се ограничим единствено до въпросите, които са важни за Комисията по международна търговия. Може би бих включил и други неща, но това, което ни се представя е напълно разумно. Сигурно е необичайно, че изразявам такава подкрепа, но тя е напълно искрена. Très bien, un nouvel axe dans ce Parlement entre Елмут и Фелнер. Благодаря ви. Благодарим на господин Фелнер. Много интересна позиция трябва да се отбележи в протокола от днешното заседание, че той зае такава позиция. За социалистите Жозеф Андрес Барея. Благодаря ви, господин председател. Искам да поздравя докладчика, защото темата е проблематична, тя е интересна и за други комисии и ние трябва да се насочим единствено към търговските аспекти. Тъй като това е становище, трябва да се съобразим и с обема за текста. Имам някои бележки най-вече какво очакваме при интелектуалната собственост, международните споразумения и биопиратството. Това са много важни въпроси, от които трябва да изходим преди да вземем окончателна позиция. В крайна сметка това са развиващи се страни и при генетичните ресурси искаме да сме сигурни, че населението няма да бъде необлагодетелствано. Би трябвало да се намират решения, които да отиват по-далеч от обичайните патенти, защото при патентите имаме технически трудности – освен това, може да се помисли за договори между страните по происход и страните бенефициери, да се помисли и за търговията на семена, която е нещо много спорно. И тук имаме специфични патенти за опазване на устойчивостта, биоразнообразието, както и търговията с нови семена от самите земеделски стопани. В това отношение текстът ми се струва доста ограничен и ние ще представим предложения за изменения, но иначе докладът е много добър. Благодаря ви, Франциска. Благодаря. Аз не съм докладчик в Сянка но колегата, която е докладчик в Сянка, не можа да дойде днес. Ние, зелените, подкрепяме становището. Смятаме, че то е една много добра основа за обсъждане. Просто смятаме, че някои въпроси, които според нас са от ключово значение, не са намерили отговор в становището. Но може би вече сте говорили по този въпрос. Например, трябва ли използването на генетични ресурси да бъде обект на патентоване. Тук има редица възражения, как може да се чуе гласа на местната общност, особено гласа на жените, които използват генетични ресурси за различни здравни цели, как дефинираме традиционното познание – това е много добър стартов въпрос. И дали може да се отчете а, сложното законодателство в а, сферата на интелектуалната собственост всичко това са важни въпроси, които според мен могат да намерят отговор в такъв доклад и може би може да дадем определено становище и може би можем да внесем някои изменения, но в общи линии сме много удовлетворени от текста. Благодаря председателя, благодаря Катрин. Благодаря и аз бих желала да благодаря и да подкрепя доклада, който е балансиран. Много от нещата, които аз исках да кажа, вече бяха казани. Ние вземаме един пред, предпазлив подход, когато говорим за генетичните изменения, но това, което мен ме интересува е изпълнението на законите, защото имаме добри правила, но как ги прилагаме. Този доклад е, отразява един разумен, балансиран подход, за който трябва да благодарим на докладчика винаги, разбира се, има конфликт между научните изследвания и ам, евентуално защитата на биологичното разнообразие. Трябва да разгледаме също така онова, което се модифицира и съм сигурна, че ще внесем няколко изменения, но вероятно те няма да бъдат многобройни. Благодаря. Председателят, благодаря. Тук е, от комисията имаме представители. Значи всъщност ще продължим да работим Имаме а, представител господин Куцирис или господин Бък. Искате ли да вземете отношение от Генерална дирекция околна среда? Да, благодаря. Само няколко неща. Ние смятаме, че в общи линии текст на проекто становището е балансиран. Искам да подчертая един пункт, който може би си заслужава да бъде обмислен. В Генерална дирекция околна среда ние разглеждаме използването на генетичните ресурси в по-широк на по-широк план, отколкото само от гледна точка на правата върху интелектуалната собственост. За нас е много важен този въпрос ние работим за общи интерес на всички държави, на всички научни работници в една открита система за а, обмяна, за размяна на генетични ресурси, на традиционно знание, защото това е основата на научни изследвания на базата на генетични ресурси. Системата, която разглеждаме сега, трябва да подкрепя а, развитието на научните изследвания по генетичните ресурси в допълнение към традиционното знание. Ние смятаме, че е важно да се подчертае, че не става дума за въпрос а, на севера versus юга. Има тук един много по-хоризонтален аспект. И да цитирам един пример. Споменава се в проекто становището на Комисията по развитието, че страните в ОИСР ще зависят силно от генетичните ресурси. Всъщност, това е точно обратното. Южните държави зависят от генетичните ресурси на северните държави. Това, което исках да кажа, тук не е проблем на севера или юга. Естествено има аспекти северни, южни, но а, това е въпрос, по който всички държави имат общи интереси. Второто нещо, което исках да кажа, е свързано с ратифицирането на протокола от Нагоя. Може би сте запознати с предложението на комисията за регламент на Европейския съюз за прилагането на протокола от Нагоя в Европейския съюз. От гледна точка на комисията, това ще бъде а, разгледано по нормалната законодателна процедура. За нас това е предварително условие за ратифицирането на протокола от Нагоя и ние сме оптимисти до голяма степен, че предложението на комисията ще улесни една бърза законодателна процедура. Благодаря. Благодаря, Хелмут. В заключение. Благодаря, искам да бъда кратък. Искам да благодаря за всички коментари. И мисля, че с позицията на комисията днес вече ще можем да приключим с работата по комисията до следващото заседание на нашата комисия. Ще взема предвид всички бележки. Искам само да подчертая още веднъж, че от моя гледна точка наистина е важно ние да мислим а, а, по общия въпрос, като се съсредоточаваме върху търговските аспекти. Аз разбирам очакванията, надеждите във връзка с работата по тази много предизвикателна тема, но ние трябва да се съсредоточим на реалните проблеми, свързани с тези приложения, по които трябва да работим. Аз няма да поставям под въпрос а, доклада на Комисията по развитието, защото там има някои много добри аспекти, към които ние би трябвало да добавим нашата позиция. И накрая искам да благодаря на Мириам от секретарията, защото тя наистина много ни помогна в изготвянето на текста. И по този начин искам да кажа също така, че съм оптимист за следващите заседания. Благодаря, Хелмут, за консенсусното отношение. А сега точки 8 и 9, социалната отговорност на предприятията. Това са две теми. Както знаете, на 25 октомври 2011 комисия, 2011 комисия Комисията прие документ за корпоративната социална отговорност. Имаше силен отговор от Европейския парламент, защото комисиите Инта, Амплуа и Деве всички изготвиха свои доклади и по този начин се работи наистина много усилено. Ален Дезир делегира на Берт Ланге докладчик, правото да изготви докладчик, доклад по становище. Бент, имаш думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в действителност комисията представи съобщението, за което каза председателя. В това съобщение се установява, че има промяна в стратегията ЦСР по отношение на или по-скоро в рамките на комисията. До сега тази стратегия беше насочена най-вече към доброволния принцип в предприятията, които чрез различни дребни средства за помощ трябваше да бъдат подкрепени. И е, също така, уважаеми колеги, се предвиждаха някои определени е, принципи във връзка с е, е корпоративната социална отговорност. От държавите членки се иска е, до края на 2012 година, т.е. съвсем скоро, за е, националните предприятия да поставят изискване за представяне на планове за корпоративна социална отговорност, които да бъдат разработени заедно с други заинтересовани страни, като например синдикатите. В комисията по-скоро в нейното съобщение, се предвижда до 2014 година всички големи европейски предприятия да поемат задължение за стандарти за корпоративна социална отговорност, като Global Compact или стандарт ISO. Тоест, въвежда се задължение за всички големи предприятия. В това съобщение комисията прави и други предложения. Надявам се, че от това става ясно, че социалната отговорност на предприятията вече няма да почива на доброволен принцип. И защо не? Да, когато се огледаме наоколо, уважаеми колеги, и видим как европейски предприятия е, се държат, какво поведение имат в различни страни по света, ще установим, че те а, е, не винаги следват в поведението си европейските ценности. Това е в Африка и в Латинска Америка, но също така и в Русия непрекъснато а, е, европейските предприятия се възползват от възможността в тези страни да заобикалят социалните и екологичните стандарти. А това не трябва да бъде така, след като ние изискваме от други е, държави да изискват, е, да спазват е, нормите е, и стандартите за околна среда на ООН или пък на Световната е, организация по труда. Е, така че те тези предприятия би трябвало да спазват необходимите стандарти, поради което подкрепям подхода на комисията и в доклада, който съм представил, още мерки съм включил, които вървят в тази насока. и тези мерки са насочени към обвързването на европейските предприятия с задължения, свързани с корпоративна социална отговорност, също и в рамките на ОСП и ОСП+, трябва да бъде възможно европейските предприятия да поемат социалната и екологичната отговорност, която трябва да поемат, с което да се превърнат в образец за поведение. Аз мисля, че ние трябва да гарантираме, че хората, които поставят под въпрос поведението на европейските фирми, да могат по съдебен път да дирят правата си и да предприемат е, правни стъпки срещу европейски фирми. И трето, смятам, че е необходима прозрачност, що се отнася до поведението на европейските предприятия когато комисията изисква до 2014 година всички големи европейски предприятия да възприемат задължителни стандарти като ISO 2600 или Global Compact, всичко това трябва да стане прозрачно, което означава, че задълженията за отчетност в рамките на котираните на борсата предприятия, но също и на акционерните дружества трябва да бъдат разширени и да включват не само економическата дейност, но и дейността на а, тези а, предприятия в рамките на корпоративната социална отговорност, за да може всеки акционер и всеки обикновен гражданин да види какво е поведението на м, това предприятие в чужбина по отношение на корпоративната социална отговорност. Очаквам с интерес интерес вашите коментари и съм сигурен, че ще дадете ценни допълнения към това, което казах. Благодаря. Е, Благодаря ви, докладчикът в Сянка. Франциска Келер, заповядайте. Ähm, Благодаря, Бернт. Благодаря за много добрият проектодоклад. доклад. Ние, зелените, напълно можем да се съгласим, че е, клаузите за корпоративна социална отговорност до сега недостатъчно са разработени и също така те трябва да бъдат е, задължителни, а не да си останат само на хартия. Съгласни сме и с това, че недостатъчно е, корпоративната социална отговорност е намерила отражение в ОСП и ОСП+ споделяме и е, другите аспекти, които ти изтъкна. Искаме обаче да посочим, че е, комисията Инта понякога може да даде по-голям принос към един цялостен подход по отношение на корпоративната социална отговорност, например Accounting and Transparency е, директивите. Виждаме, че голямата част от нашата комисия, че е съгласна, че тук е, корпоративната социална отговорност трябва да намери по-голямо отражение. Във връзка с е, доклада ние ще предложим някои изменения, които обаче върват в същата посока. Например, че в е, всички споразумения, които сключваме с трети държави, трябва да залегнат задължителни клаузи, отразяващи основните принципи на ООН. Това е ще означава, че Европейския съюз и неговите партньори ще поемат задължение да е, изпълняват е, и да прилагат тези принципи. И още нещо в е, доклада е посочена необходимостта да се ревизират някои действащи споразумения, така че да се включи и аспекта корпоративна социална отговорност, ние би трябвало също така да изискаме в посолствата на държавите от Европейския съюз да има не само лице, което отговаря за международната търговия, но да има и е, хора, които да работят в сферата на корпоративната социална отговорност и които да имат специално образование за това, така че всичко това би могло да се включи в дейността на Европейската служба за външна дейност. И освен това, трябва да се а, засили дейността по мониторинг, така че да се а, следи спазването на тези клаузи, е, най-вече когато става дума за прозрачността, защото в е, противен случай ние е, няма да можем да проследим дали това, което желаем, се изпълнява. Казах ви, ще внесем изменения, но те ще бъдат в същата посока, така че още повече да акцентират изложените от вас аспекти. Катрин? Благодаря ви. Катрин? Искате ли думата? Не. Хелмут. Данка. Е, благодаря. Аз е, също искам да благодаря за представеният е, проекто доклад. При нас Пал Мърфи е докладчик в Сянка. Той в момента не е тук, а е в друга комисия, така че искам да изтъкна само два аспекта, които според мен би трябвало да бъдат разгледани и в нашата комисия по международна търговия. Първо, според мен формулировката е изцяло правилна. Имам предвид формулировката в точка първа, но как ние да можем по-добре да включим принципите за корпоративна социална отговорност. Мисля, че ние би трябвало, а това е и съдържание на становището, което изготвям за Комисията по външна политика, защото тя също ще участва със становищата, ние би трябвало да обърнем поглед към директивите на ОИСР. Има в международен аспект някои формулирани принципи, твърде неясно формулирани принципи, но в рамките на ОИСР вече има точно установени критерии и те се отнасят за а, м, търговските отношения и трябва да проверим дали тези критерии съдържат а, м, някои референтни точки за корпоративната социална отговорност. Второ, смятам, че това, което Бент е вписал в точка 6 е много правилно. Естествено, ние не успяхме да постигнем това в директивата за прозрачността и за това може само да се съжалява, че парламента не направи решителната крачка. Тук обаче ние трябва да не забравяме, че тази тема трябва да се изтъква, защото иначе тя просто ще излезе от нашето полезрение. Така че ние би трябвало да включим точно това, което ти излагаш в твоето становище. Благодаря. Е, Благодаря ви, госпожа Анзвик. Dziękuję, e, panie przewodniczący. Szanowni państwo, przepraszam. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, извинете ме за закъснението, но току-що приключихме гласуването в комисията ИМКО. Искам да благодаря най-вече на автора на становището. Аз ще се съобразя е, с направените препоръки. Те са необходими, защото политиката трябва да е последователна. По основните принципи мисля, че те трябва да бъдат еднакви, що се отнася до търговията вътре и извън Европейския съюз. Ние не може да допускаме погазване на основните свободи. Същевременно имаме споразуменията между различните държави, както и социалната отговорност на предприятията, но тази социална отговорност е доброволна. Също времено, мисля, че нейното включване би било съществена стъпка в затвърждаването на водещия за нас принцип. Предприятията трябва да зачитат екологичните стандарти и критерии, основните свободи. Така или иначе, това не би възпрепятствало международната търговия. Според мен Китай също би могъл да приложи подобни принципи. Но за да се стигне до там, трябва да се положи законодателната рамка. Необходимо е да се търси такъв подход, че принципът да бъде осъществен на практика. предприятията трябва да променят своето поведение. Те трябва да станат по-отговорни и да покрият екологичните стандарти. А в отношенията с трети страни непрекъснато е необходимо да наблягаме на нашите очаквания. Не би трябвало да се работи така, че да се наврежда на околната среда или на работниците. Напротив, екологичните и социални критерии е необходимо да бъдат изпълнени. Тук е необходим новаторски подход, за да се решат екологичните и социални проблеми. Политиката ни трябва да е такава, че да насърчава активното участие на предприятията и на социалните партньори. Подкрепата на социалните партньори би трябвало да е важен елемент е, в отношенията. Още веднъж ще подчертая, че авторът на становището е свършил много добра работа и мисля, че ние можем да го подкрепим с консенсус. Въпрос към докладчика. Множество от европейските държави подкрепят кандидата на президентските избори в САЩ. Един от кандидатите вие смятате ли, че прозрачността на европейските фирми, що се отнася до подкрепата за различни кандидати при изборите е, в САЩ, отговаря на социалната отговорност, която търсим? защото когато се подкрепя кандидат, който активно се бори с научното становище за измененията в климата, това вече води до въпроси. Комисията иска ли да се изкаже? Thank you, Chair. Благодаря ви, господин председател. Наистина няколко бележки по становището и провелата се дискусия. Ще се върна към съобщението от 2011 година. В него ние поставихме въпроса дали тези споразумения трябва да са задължителни или доброволни. Дали корпоративната социална отговорност е необходимо да се вмени и съответно какви биха били последиците за предприятията и обществото. При социалната отговорност им искаме максимално положително въздействие и минимално отрицателно въздействие. Но позволете ми да се върна към съдържанието на становището. Струва ми се, че не е отразено последното, което комисията направи в това отношение. Всъщност, тук са отразени споразуменията с Колумбия, Перу, Корея, споразумения за корпоративната социална отговорност. Имаме съобщението от 2011 година, както и съобщението за растеж и търговия – вече договаряме клаузи за корпоративната социална отговорност в множество споразумения за свободна търговия. Това ще си остане елемент на нашия подход. Споменавам тези клаузи за социална отговорност – като ще уточня, че обикновено ние препоръчваме насоки за предприятията, национални звена за контакти, както и мерки за изпълнение и постигане на стандартите на най-високото ниво на корпоративна социална отговорност. Тази подробна информация се обвързва с насоките на ОИСР, защото, доколкото разбираме, именно тези насоки на ОИСР са най- добре разработения механизъм за корпоративна социална отговорност. Именно за това ние се водим от насоките на ОИСР. Те включват и механизъм за изпълнение – при ESP и ESP+, трябва да кажа, че наистина тук се включва принципа за корпоративната социална отговорност, но при GSP по-скоро споразумението е между правителствено, то не е с предприятия. Това е общата система от преференции. За нас една от основните критики при тази обща система за преференции е свързана с позицията на СТО и доколко има съвместимост. Нека се спра и на правното сътрудничество, както и ефективният достъп до правосъдие. Като че ли тук се отива малко по-далеч от очакваното от едно търговско споразумение. Като че ли навлизаме в областта на политиката на външните отношения, сигурността, така или иначе споразуменията за търговия и инвестиции едва ли са най-добрите инструменти да се реши подобен въпрос. А що се отнася до баланса между инвеститори и държавна намеса и протекционизъм, то ние сме помислили за това, що се отнася до бъдещите инвестиционни споразумения и там ще включим клауза, която гарантира при двустранните споразумения за инвестиции, избягване на протекционизма, както и ангажиране на предприятията с най-високите бизнес стандарти. Накрая, преработването на директивата за прозрачността. Не знам дали тук има колега от Генерална дирекция пазари, но мисля, че именно те работят по регламент в момента. Не знам докъде са стигнали. Така или иначе имаме инициатива за нефинансовото отчитане и изменение на двете директиви за счетоводството по консолидираните и неконсолидираните сметки. В тях ще влязат елементи на нефинансовото отчитане и мисля, че много скоро Европейският парламент ще бъде запознат с тези изменения. Струва ми се, че становището трябва да отрази и тези директиви. Благодаря ви, докладчикът има думата. Уважаеми господин председател, благодаря на първо място на всички колеги за направените коментари в посока подобряване на доклада. Аз мисля, че мога да кажа, че явно вървим в една и съща посока, а именно да бъдат поставени по-строги изисквания пред европейските предприятия, за да могат в тяхната дейност, разбира да се имам предвид в търговската им дейност, да отразяват по-добре европейските ценности и да не ги забравят, когато работят извън пределите на Европейския съюз. Към представителя на комисията искам да отправя някои е, бележки, но и някои въпроси. Вие казахте, че всичко е, в момента е, е уредено и не е необходим този доклад. Аз обаче виждам нещата по съвсем различен начин. Ако а, вземем предвид корпоративната социална отговорност в а, вашето търговско споразумение, да, там а, наистина се промотира корпоративната социална отговорност, обаче няма никакви а, позовавания на стандарти, на мониторинг. А, и е, за това смятам, че тук е, е необходима много голяма оптимизация на мерките. Също така и включването на корпоративната социална отговорност в ОСП и ОСП Плюс е, ще бъде необходимо, когато става дума за оценка кой в каква схема попада и какво да бъде поведението на предприятията. Последната точка, е, която искам да изтъкна, е свързана с прозрачността в годишните финансови отчети на предприятията, но не само в годишните отчети, а и в междинните отчети. Наистина добре е, че комисията предприема стъпки да се включат аспектите за корпоративна социална отговорност и там, така че в крайна сметка ние ще имаме едно добро предложение. Но сега искам да използвам възможността да задам следния въпрос. В предложението и в съобщението на комисията вие сте включили 13 конкретни мерки. А, вече измина една година. Мисля, че а, това съобщение беше публикувано на 25 октомври миналата година. Вие сте записали там, че а, инвестиционните фондове и финансовите институции чрез различните форми на инвестиции ще трябва да отчитат критериите от социален и екологичен характер. Направено ли е нещо в тази насока? Второ, вие сте записали, че големите е, фирми до 2014 година трябва да поемат задължение да спазват един от е, стандартите за корпоративна социална отговорност. Е, вероятно ISO 2600 или Global Contact. Аз мисля, че това е задължение на всички големи предприятия в Европа. Вие какви стъпки предприехте, за да им помогнете да го изпълнят? Друга мярка. Държавите членки до 2012 година, до края на тази година, значи, трябва да създадат собствени критерии за корпоративна социална отговорност и по този начин да се отключи един а, а, процес а, на а, мониторинг, на наблюдение а, в държавите членки по отношение на спазването на тези принципи. Какво се е случило до сега в тази насока? Господин Паласио, бихте ли отговорили на зададените въпроси? Да, благодаря господин председателю и благодаря на докладчика във връзка с казаното за инвестиционните фондове и това, което се прави за корпоративната социална отговорност. Ние работим съвместно с ОИСР в разработването на насоките за многонационалните предприятия ОСР започнаха сега тази работа. Идеята е да се отразят всичките аспекти на корпоративната социална отговорност в връзка също така с менеджерите на активи, бизнес моделите в момента. В ОИСР се разработват различните дейности, различните механизми, за които са необходими повече насоки. Ние знаем също така, че някои аспекти вече отразяват някои аспекти на корпоративната социална отговорност. има принципи за отговорни инвестиции. Ние имаме също така принципи за финансиране на проекти, но е необходимо да се види какво още, от какво ще се нуждае промишлеността. Следователно комисията ще продължи да работи съвместно с ОИСР. По отношение на поетите ангажименти в плана за действие, в съобщението за корпоративната социална отговорност. Ние следим много отблизо напредъка по различните аспекти. Доколкото разбирам от колегите в Генерална дирекция предприятия, също се работи по този елемент. Много от елементите вече действат, обсъжда се датата да започнат дейности по партньорските проверки в държавите членки има различни групи, които се занимават с корпоративната социална отговорност. Има една група на високо равнище, която заседава един път на 6 месец. В едния месец ще има заседание на тази група. Повечето неща вече се изпълняват в политиката на търговията и инвестициите. Се предвижда също така да се постигне напредък. Имаше, говореше се също така за финансовата отчетност. Прав сте, че тук нещата се продукт проточиха, но а, много скоро ще имаме а, информация, която ще споделим с парламента. Председателят, удовлетворен ли сте? Удовлетворен ли сте? Крайен срок за измененията 14 ноември 6 след обед, 18 часа. Сега точка 10 за растежа на развиващите се страни, стимулирано търговията и инвестициите. Докладчик е госпожа Токия Сайфи, която днес ще бъде представена, доколкото разбирам, от Марио Давид. Това е един доклад, който, както знаете, че ние сме свързани с Комисията по развитието по тази точка. Но преди да дам думата на докладчик, искам да ви информирам, както виждате в дневния ред, че ще имаме и презентация, която ще бъде направена от господин Карим Дау от ОИСР, който се занимава с, с е, инвестициите в Африка, който ще ни каже за становището на ОИСР. Алберто ми казва, че има двама докладчици по е НБ и от Инда и от ДВ така че и двамата са от ЕНП. Тук виждам, че се съсредоточават усилията във вашата група но това ще се отрази, надявам се, добре на доклада на Токи Сайфе. Да, разбира се, не може да се съмнявате, господин председателю, за последователността на НБ по каквато и да било тема. Естествено, това се разбира от а, само себе се. Това се отнася, разбира се, за всички групи. Ние не сме различни от а, другите. За щастие. И така. Първо, Токия Сайфи се извинява пред всички вас за това, че отсъства тук. Тя ме помоли да представя нейния работен документ и да и представя вашите бележки това, за да може да се обсъди в следващата седмица някои предварителни бележки по процедурата. Както казахте, господин председател, токия, иска да се спомене, че комисията трябва да изготви един доклад по становище на базата на доклада Инта. нашите две комисии работят по режима на член 50. Ние спазваме всички правила. В Инта ние не можем да говорим за инструмент за сътрудничество и развитие. Това е в е, компетенциите на комисията ДЕВЕ, но ние имаме пък изключителни компетенции в сферата на свободната търговия. В този работен документ всички инструменти, които са свързани с централния въпрос, се използват и се обсъждат как инвестициите могат да повлияят положително на развиващите страни. Всички ние сме съгласни, че търговията не е само цел, тя трябва да бъде съпътствана с, с допълнителни мерки. Също така, а, ако се приемат всички тези мерки, това може да има един положителен ефект. Държавите Развиващите се държави трябва сами да изберат какви мерки, от какви мерки да се възползват трябва да се отчита също така въздействието на економическата и финансовата криза върху предлагането на помощ от страна на на развитите страни, тъй като финансовата помощ намалява, бенефициерите трябва по-добре да използват наличната помощ. Необходимо е също така да има сътрудничество и координиране между донорите. Трябва да се излезе от а, идеята за чисто финансова помощ и да се отиде към помощ за търговията, Токио Сайфи предлага Европейския съюз да използва компетенциите си и потенциала си в процеса на присъединяването към Световната търговска организация и самите държави членки да се възползват от е, инструментите, които предлага СТО, както и от новите възможности за помощ. Микрокредитите също така са се доказали, са доказали своите качества, особено в големите инфраструктурни проекти, трябва да има триъгълно партньорство, и там да се търсят възможни решения. Когато се раз разследват тези възможности, трябва да се излезе извън рамките на традиционната логика. Европейския съюз трябва да отчете въздействието на бъдещите споразумения на а, държавите партньорки, например а, премахването на митническите ограничения, Европейския, паси, е, е, Европейски съюз трябва да предложи мерки, отиващи отвъд е, о, предишните ограничения. Ако за съжаление, комисията просто а, прилага стратегията от 2002 година. Съжалява се също така, че комисията не отчита новата роля на новите фактори на сцената на международната търговия и помощта, която би трябвало да се обърне внимание на възможностите за развитие в държавите бенефициери. Също така може да, да четем а, а, в а, вестниците, че в и китайски провинции са засегнати от економическата криза в Европейския съюз. Докладчика смята, че трябва да се работи с повече реализъм а, и а, господин председател уважаеми колеги, благодаря ви за вниманието и ще естествено ще предам вашите бележки на колегата Токия Сайфи. Председателят благодаря преди да дам думата на а, докладчиците в Сянка. Искам да дам думата на представителя на ОИСР, която знаете, че тази организация работи в много тясно сътрудничество. Господин Дау, имате думата за 10 минути. След това ще говорим с ще чуем членовете на комисията. Няма микрофон за оратора. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на английски. Първо искам да кажа добър ден, дами и господа. Искам да ви благодаря от името на ОИСР за това, че поканихте нашата организация да допринесе в, към тази важна дискусия и като ам, ръководител на Комисията по инвестициите на ОИСР, ние сме се съсредоточили върху тази сфера в нашата работа. Преди да представя работата на ОИСР в тази сфера, бих желал да откроя нашите впечатления а, от доклада на докладчика. Ние приветстваме факта, че комисията поставя инвестициите и търговията в центъра на своята загриженост във връзка с процедурите, свързани с развитията, защото според нас това са взаимно допълващи се действия за подобряване на производството на различните държави в и на развитите и развитиващите се държави, инвестициите и търговията, поставени равнопоставено, за нас е интересно развитие. Сега във връзка с, с съобщението и доклада нямаме възражение. Ние смятаме, че Двата текста вървят във вярната посока. Искаме да коментираме няколко неща, които може би ще допълнят становището. Може би трябва да се подчерта ролята на помощта заедно с търговията и инвестициите, но по-скоро трябва да се подчертае новаторската роля, която търговията може да изиграе за развитието на политиката, за да може държ развиващите се страни да се възползват по-добре от помощите. Да вземем, например, инфраструктурата, която е изключително важна за развитието на капацитета. Това а, означава както директна помощ, така и а, индиректна помощ. така че ние смятаме, че ролята на помощта за а, подобряването на капацитета на развиващите се страни би трябвало да бъде откроена по-ясно в доклада. В допълнение на това ние смятаме, че факта, че инвестициите се разглеждат още по-задълбочено. Това е добре, че в две, двата документа ролята на инвестициите, сътрудничеството с развиващите се страни, това може да се открои по-ясно. Това правило може да бъде от изключително важно значение за развитието на човешките ресурси, на търговията и така нататък. Казвайки това, няма да се разпростирам повече във връзка с общото споразумение. Ще премина към представена на работата на ОИСР в сферата на инвестиции за развитие. Имам един нов орган, който е, се нарича консултативна група за инвестиции в развитието. Това са делегати на Комисията по инвестиции, по помощи на ОИСР. Те наблюдават нашата работа във връзка с инвестициите за развитието. Това е интересно развитие, защото то ни дава възможност да мобилизираме колективното обучение на инвестиционната общност и това е много полезно, защото делегатите на комисията по а, помощи за развитие може да включи работата и на различните органи в съответните държави и да се фазират, да се синхронизират опитите за повишаване на развитие. Е, също така искаме е, отговорно бизнес поведение, е, корпоративна социална отговорност, е, ползи от двустранни споразумения, по-добри е, международни статистики и инвестиции. Всичко това е много ам, важно. Има два начина да подходим към основните проблеми от а, а, гледната точка на страната домакин е много важно. Ние подкрепяме развиващите се страни, за да а, изготвят своите стратегически рамки. Ние също така работим на равнище на съответната страна, за да насърчим диалог не само с държавите членки на ОИСР, но и с много развиващите страни, за да може да се подкрепя открит е, диалог. Това е много важно, защото а, е, може да се отрази на инвестициите, да се стигне до протекционизъм. Подобряването на бизнес поведението е много интересна тема. Искам да подчерта факта, че а, насоките на ОИСР за мултинационални предприятия беше, бяха актуализирани през 2011 година. главата по правата на човека беше а, засилена. Това е много важно. Също така подхода на due diligence е прилага а, при изпълнението на насоките на ОИСР. Тоест, в допълнение към а, прилагането на правилата за развитието на поведението на предприятията, включително и в трети страни, се организира под формата на засилен диалог, като се извършва дейности за намаляване на рисковете които биха а, се отразили неблагоприятно на поведение, на бизнес климата, насърчаваме международния диалог по тези теми, за да може тези споразумения да съчетаят и интереса на инвестициите и на а, а, съответните държави. Също така се работи за подобряване на статистическите данни, свързани с инвестициите, възможността да се организира статистиката по-добре и по-добрата информираност ще разгледам основния инструмент за а, рамката за инвестициите. Тя се разработва от а, 60 държави, 30 членки на ОИСР и 30 не членки. А, тези данни се използват в най-малко 30 страни, главно развиващи се страни. Това е един инструмент, който използваме, за да помогнем на тези държави да оценят и да, да реформират своята инвестиционна политика. В тези сфери се разглеждат въпросите, които биха могли да имат въздействие, например инвестиции, управление, корпоративно управление също така въпросите, които се разглеждат, не са прескриптивни. Ние се опитваме да насърчим последователността на политиката на инвестициите, да събираме различни а, части на държавните служители, които отговарят за търговията и за промишлеността, за да може да се насърчи една инвестиционна рамка, която да бъде последователна и да допринася както за вътрешни, така и за външни инвестиции. В допълнение към това да се помогне на развиващите се страни. Има държави, които а, са заинтересовани от сектора. Има държави, за които инфраструктурното развитие, например, е приоритет. Има други, за които Например, селско-стопанския сектор е двигател на растежа. Разработихме секторни инструменти, които проистичат от политиката на инвестициите и виждаме кои държави използват максимално потенциала си в конкретни сектори, по-специално в рамките на комисията разработихме принципите на ОИСР за участието в инфраструктурата, зелените инвестиции, екологичните инвестиции са много важен наш проблем. Работим на базата на рамката, въвели сме специални, специални раздели за зелени инвестиции, зелени стоки и услуги. Има също така нови проекти като насоки за чиста енергетика, и инфраструктура. Това е много важно за развиващите се страни, които са половината Африка. И също така трябва да се види как може да се мобилизират инвестициите за чиста енергия. Неодавна разработихме и рамка за инвестиции в селското стопанство, на базата на които оказахме помощ на Буркина Фасо, Танзания, предвижда се сътрудничество и с Миянмар, за да може тези държави да засилят инвестиционните посоки в селското стопанство. И разбира се, говорих и за бизнес поведението, споменах насоките за многонационалните предприятия. Може би трябва да добавя, че освен въпросите за отговорното бизнес поведение на вътрешно равнище, ние разглеждаме как развиващите се страни могат да засилят системите си на управление е, и как местните правни регулаторни рамки могат да допринесат за отговорно ам, поведение, като се спазват правните разпоредби за правата на човека, социалните стандарти, стандарти за борба срещу корупцията и за подобряване на конкурентоспособността. В допълнение към разработването на инструменти и сътрудничеството с държавите за инвестиционната политика, ние също така насърчаваме и глобалния диалог по тези въпроси. Имаме редица форуми, които дават възможност да работим по проблемите на международното и регионалното сътрудничество Глобалния форум за международното развитие също така е важен форум. Споменах също така, че имаме възможност да се борим срещу протекционизма в инвестициите. Всичко това може да допринесе за развитието на развиващите се страни, които могат да станат инвеститори. Работим в сътрудничество с Африканския съюз, с АСЕАН, с САДЕК, с си сътрудничим за разработването на регионална рамка за инвестициите, за да може рамката за инвестициите да подпомогне регион, а, инвестиции на регионално равнище. Това е много важно за стимулите за инвестиции. А, също така наблюдаваме е, съперничеството, състезанието на между различни държави за предоставяне на максимален брой ам, данъчни облегчения за други държави. И с това приключих моето изложение, за което ви благодаря, господин председател. Председателя, благодаря, господин Дау, за вашето изказване и за това, че ни обяснихте работата на ОИСР по тази тема. Сега а, ще дам думата на докладчиците Сянка Мария Бадя. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно на представителя на АИСР. Смятам, че наистина е голяма помощта, която той оказа чрез своето изказване във връзка с насочеността на нашата работа. Що се отнася до съобщението на комисията, мисля, че то идва в правилният момент – в момента се актуализира предишното съобщение от 2002 година. За понятието развиващи се страни, според мен трябва да бъде подложено на проверка, защото то вече не обхваща една хомогенна група от страни, предвид економическите промени на международната сцена. Някои от развиващите се страни продължиха своето развитие и ние проведохме много интересна дискусия за Китай, Индия и Бразилия. Тези страни естествено спечелиха от развитието на, основ... на световния пазар, но а, други страни а, останаха бедни и а, бяха изтласкани в периферията. Комисията предлага да се извърши диференциране между различни групи страни и да се предвидят повече средства за онези от тях, които са попаднали на заден план. Естествено, става дума за помощи в по-голям размер – но също така и за помощ по отношение на политическите реформи. Мисля, че госпожа Сайфи със своето изказване подкрепи точно тези насоки, които описвам, като очерта някои точки, по които можем да задълбочим нашите дискусии. Ние подкрепяме позицията на госпожа Сайфи и моят политическа група ще внесе изменения, които ще е, бъдат в насока укрепване на определени пасажи от този доклад, най-вече по отношение на техническата помощ и ресурсите. Това беше подчертано от представителя на ОИСР. Освен това е важно хората да бъдат интегрирани по-силно в е, глобалния пазар и по тази причина е, ще трябва да се улесни пътя към постигане на тази цел. Естествено, ние искаме да се борим и срещу бедността. Благодаря. Благодаря, Катрин. Бирдер. Благодаря ви. За нас това е наистина чудесна възможност, защото и двете комисии могат да разгледат начина и обосновката на предоставяне на помощта бихме искали помощта да се превърне в търговски отношения. Би трябвало дългосрочната ни задача да бъде да намалим необходимостта от помощ и да се насочим по-скоро към равнопоставените партньорства в търговско отношение. Аз проследих внимателно дебата и няма как да не се запитам, защо всъщност предоставяме тази помощ за развитие. Какво искаме? Да гарантираме собствената си сигурност в Европа или да задоволим своя алтруистичен потик – може би просто се чувстваме по-добри, като предоставяме помощта. Е, точно там е проблемът обаче. При помощта винаги има някаква емоция, докато при търговията тази емоция отсъства. Всъщност, когато регулираме търговията, ние целенасочено избягваме емоциите и по-скоро се водим от финансови съображения. Като че ли това патерналистично отношение на развития свят към по-малко развитите страни е проблематично. И за това се боря с съвестта си в този случай. Когато патернализма се съчетае с власт, стигаме до много щекотлив проблем. Кой с кого търгува всъщност? ние договаряме търговските си отношения с елитите на тези страни, но от друга страна там живеят и селените без земя и разселените, които нямат почти никакви права. И това трябва да се има предвид при търговските сделки. Така че техническата или финансовата помощ е нещо много интересно – и с внимание слушах вашите коментари. Добре е до някъде да се отдалечим от финансовата помощ, но от друга страна на място работят неправителствени организации. Те се опитват да създадат по-добри условия, да се грижат за здравето на хората и може би техническата помощ наистина си струва да бъде обмислена, макар че нищо не е толкова просто, колкото изглежда. Самата аз работя активно по въпросите на АКТБ, по време на парламентарните заседания няма как да не отбележа, че ние имаме безмитен режим при суровините, които влизат в Европа, но при кафето, например, и мармаладените продукти, както и шоколадовите изделия, там вече има мита, следователно поставяме границата. Добре е тези страни по пътя на развитието да развият собствената си индустрия защото така или иначе ние искаме да защитим и работните места в Европа и за политиците е трудно да се откажат от митата. Това поставя под заплаха заедостта в Европа. Разбрах наскоро, че Ботсвана се опитва да обучи специалисти по рязането на диаманти, например. И това е нещо хубаво, да не се изнасят само суровини, а да има и специализация. Много ми беше интересно това, което обяснихте за структурните инструменти, които позволяват да се помогне на тези страни е, с системите за данъчно облагане, например. Без такива системи няма как да имаме едни равнопоставени търговски отношения. Искам да се спра и на зеления растеж, на устойчивостта. Това е важно не само за отделните страни, а и за цялата ни планета. Така че нека и тук поработим, като не забравяме прозрачността. Ето, споменахте президентските избори днес. Дано не спечели Ромни, защото той има намерение да се откаже от някои от законодателните норми, които завоювахме. Това е при измененията ще се включим също така активно. Благодаря ви, Франциска Келер, за зелените. Благодаря ви. Преди да премина към доклада, искам да направя някои бележки, като ще се обърна към представителя на Може би аз нещо не разбрах, но вие обяснявахте как инвестициите помагат на развиващите се страни. Аз не чух обаче как се помага на развитието. Вие говорихте много за инвестициите, но как можем да сме сигурни, че тези инвестиции наистина ще доведат до развитие? Освен това, имайте предвид, че е, в Лисабонския договор не се говори за политики за инвестиция, за политики за растеж. Ние искаме да се преборим с бедността, да я изкореним в развиващите се страни. Така че не знам дали политиката за сътрудничество и развитие не трябва да се обвърже с целта на инвестицията. Това трябва да се направи, защото ние сме поели задължението. Имам и други въпроси. Какво е вашето определение за инвестиции? Като казвате инвестиция, какво имате предвид? И бихте ли ни обяснили какви са различните видове инвестиции в Африка? социални инвестиции, преки инвестиции. Какво можем да очакваме като инвестиции в Африка? Имам и въпрос. Според вас, какво е минималното изискване, за да бъде една инвестиция полезна за развитието? Какви мерки предлагате тук? А сега нека премина към самия доклад. Съгласни сме с докладчика по много от точките. Наистина, търговията и инвестициите не са непременно добри за развитието. Те не бива да се превръщат в самоцел, а трябва да обслужват развитието. Но моят въпрос е как да разработим търговията и инвестициите по начин, който да обслужва развитието. Какво да направим? Каква е рамката? Много е важно да не се ограничаваме само до думите и да казваме, а международната търговия е много добра за развитието. Мисля, че и регионалната, и местната търговия са добри за развитието. Също така отчитането на околната среда, на справедливата търговия. Това няма как да не е добро за развитието. Съгласни сме, че помощта трябва да е по-добре насочена, като разбира се при едни такива отношения имате големия партньор и малките партньори. Това не са равни отношения. По-скоро съотношение на съотношение на силите. Много често се казва, трябва да подпишете този документ, иначе ще се лишите от други ползи. Очевидно е, че нивата на договаряне са много различни и е хубаво това да се подчертае, за да се търси решение – Съгласни сме с това, което се казва в доклада, че търговската политика трябва да подкрепя и други национални политики, като селското стопанство. Наистина, това е много важно. Трябва да подкрепяме и стратегиите за изкореняване на бедността. За жалост в европейската политика все още има доста голяма степен на несъгласуваност, независимо дали говорим за селско-стопанска политика или други области. Има и още нещо. Струва ми се, че в съобщенията си комисията изобщо не е достатъчно самокритична – тя смята, че е постигнат успех, а на мен ми се струва, че при земеделието, при риболова има доста голяма степен на непоследователност. Да не говорим, че стокообмена не се е увеличил кой знае колко. Какви са заключенията тогава? Това е въпросът ми към комисията. Тази стратегия всъщност помогнала ли е на развитието? Има ли подобрения? Според мен няма кой знае какви подобрения. Дори може да се говори за връщане назад. Така че как тогава да говорим за политика на развитието? До някъде това е отразено в доклада, но искам да се акцентира повече. Благодаря ви сега за Гое Мучус. Танка. Auch ich möchte noch mal äh, einige grundsätzliche Bemerkungen aufwerfen, weil Helmut Scholz, благодаря ви. Möchte ich der Berichterstatterin erstmal danken. Äh, sie war Бих искал да очертая мащаба на проблема. Той е много голям и затова трябва да благодарим на докладчика. От една страна има краткосрочни проблеми, връзки между политиките на търговия, инвестиции и развитие, но, както винаги, дяволът се крие в детайлите. Всъщност, при измененията трябва точно да гледаме внимателно подробностите – Миналата седмица бях в Нью Йорк, разговарях с генералния секретар на ОНЕ, който отговаря и за развитието. Той спомена нещо, на което искам да се спра днес, а именно необходимо е, когато обсъждаме развитието, да имаме предвид, че в наши дни 2,5 милиарда все още нямат достъп до чиста питейна вода и санитарни условия. Ежедневно умират милиони деца именно поради тази липса. И това трябва да се казва, защото точно тази е темата ни днес. Не бива да го забравяме, когато просто говорим за развитие или инвестиции или търговия. Как могат тези страни да променят тези условия на местно, регионално и национално ниво? А ние вече трябва да помислим как да инвестираме, как да изпълним собствената си отговорност. Но на първо място е необходимо да дефинираме предмета на нашите усилия. Можем ли да осигурим прозрачни търговски отношения с тези страни, така че да променим условията за живот на населението там? Как да въведем необходимите правила? за да може бизнесът, услугите, частния сектор, образованието, здравеопазването да се развиват. Как да работим? Как да гарантираме економическото въздействие от нашите усилия и съответно добавената стойност? Това са въпросите към докладчика. В доклада се говори доста за финансовата помощ в сектора на услугите и ролята на тази помощ. Струва ми се, че е необходимо да разгледаме връзката между държавните институции – държавните инвестиции и частните инвестиции, както и допълнителните финансови ресурси. Всички те могат да допълнят и обогатят политиката на развитието. С други думи, основното се свежда до баланса между частното и публично финансиране. Но и двата вида финансиране трябва да се използват по-добре, например при общественото здравеопазване. Знам, че до някъде упростявам темата, но това са въпроси, които са в основата на бъдещите критерии. Необходимо е да се осигури реална подкрепа, да се използват частни и публични финансови източници, за да се помогне на южните страни. Като говорим за данъка върху финансовите сделки, например, готови ли сме ние в Европейския съюз да го наложим? Помислете за 27-те държави членки с различни позиции. Струва ми се, че това, което се казва, звучи твърде общо. Докладът е необходимо да бъде доста по-конкретен и по-тясно свързан с реалността. Благодаря ви. Благодаря ви. Нека ви напомня, че по този доклад ще имаме и други обсъждания. Това не е окончателното обсъждане. Обръщам се към комисията. Господин Дени Бареш, ако взимате думата, моля ви да бъдете кратък, защото като че ли излязохме от това, което беше предвидено по дневен ред. Благодаря, господин председател. Много хора се изказаха. Ще се опитам да бързам. Искам да благодаря на докладчика госпожа Сайфи. Приветстваме първата версия на доклада. Мисля, че трябва да споменем няколко неща. Първо това е едно съвместно упражнение на Комисията по търговия и по развитие. И това е наистина добър, може би най-добрият пример. Това е нещо много важно. Идеята с това съобщение беше не само да се измени политиката като самоцела, по-скоро да се актуализира, за да се отрази новата ситуация за, а, с оглед на държавите от така наречената група БРИКС. Това е отразено в документите, в новата политика за развитие. Мисля, че няколкото елемента, които бих желал да подчертая в работния документ, са свързани с следното. Значението на а, а, помощта за развитие, трябва да се отрази ролята на вътрешната политика, развиващите се страни, които са фактора, който управлява процесите, така че това е една предпоставка. Във връзка с насочването на помощта за търговията, това е много важно. Но по въпроса за така наречената собственост, контрола върху процесите, ние не решаваме кой да получава помощ за търговия и как тази помощ да се оползотворява. По въпроса за по-голямата координация, както вътре в Европейския съюз, така и а, с, а, други донори, мисля, че има добри примери, но а, ефективността на помощта, а, отива, излиза извън а, контекста на Европейския съюз, ролята на ОИСР е изключително важна и това е отразено в работния документ. По отношение на традиционния подход за търговия за развитие, отново съобщението не се отнасяше до това да се променят нещата като самоцела, да се направи така, че е, всичко да работи по-добре, да може споразуменията за свободна търговия да бъдат по-всеобхватни, да се включват и инвестициите, околната среда, трудовата заетост и всички тези инструменти са претърпели едно много голямо развитие. Аз мисля, че работният документ отразява, че споразуменията за партньорство а, показва, че нашия подход е плодотворен. И накрая има един списък от действия, който се предвижда в този работен документ. Мисля, че ако погледнете начина по който комисията предоставя помощ за търговия, всички тези въпроси са вече включени, независимо от това дали става въпрос за подкрепа на а, капацитета на ОИСР, трябва всъщност винаги да имаме предвид, че нашите партньори решават как да използват а, средствата, коя, които получават а, за развитието на търговия и така нататък. Ще спра до тук. Благодаря много просто от учтиво ще ви дам една минута, тъй като сме наистина а, наистина назад с времето. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Първо, едно число, което показва, че помощта сама по себе си не може да реши всичко. Африка получава всяка година повече от 40 милиарда в помощ, а нейния БВП е 3 трилиона. Тоест има и други ресурси, не само помощта, които се отразяват на процесите на развитие. Именно за това ние насърчаваме търговията да се насочи към възможности за канализиране на ресурси за инвестиране за да може да се работи по инвестиционните фондове, по обединяване на ресурсите и за помага, подпомагане на развиващите се страни. Е, ще завърша, а, като кажа, че съотно... а, взаимоотношението между инвестициите и развитията не са еднозначни. Инвестициите могат да а, насърчат развитието, но това е а, чрез една възможност да се разработят а, а, политиките, да се определят приоритетите, капацитета на дадена държава да дефинира стратегическите си приоритети е от изключително значение. Също така да се предвидят стандарти, които да гарантират а, от, а, отговорно поведение на бизнеса и също така един много чувствителен въпрос е свързан с, селското стопанство, насърчаване на инвеститорите да разработят известни по споразумения. И сега, господин Марио Давид, първо искам да благодаря на колегите, които се изказаха, както и на комисията, също така и на господин Карим Дао и естествено ще предам на госпожа Сайфи общо заето позитивния подход на групата и ще очакаме разбира се, приноса на всички колеги към нейния доклад е, значи това ще бъде един доклад, който ще бъде разгледан в края на ноември на следващото ни заседание. И сега преминаваме към последната точка в дневния ред. Е, това е една тежка точка, споразумение за търговия между Европейския съюз от една страна и Колумбия и Пару от друга. Както знаете, това е една важна дискусия в рамките на нашия парламент, защото е, имаше два, две изменения, които бяха внесени за отхвърляне на това споразумение. И ние следим резолюцията, която беше прията от Европейския парламент през юни тази година, следим реакцията на Колумбия и Перу във връзка с създаването на една пътна карта, във връзка с правата на човек и други повдигнати проблеми. Ще имаме обсъждане по този въпрос. Има един документ, който беше представен от двете страни За нас е удоволствие да приемем господин господин Ривера Салазар, посланника на Колумбия и министър, и, и, и пълномащен министър на посолството в Перу. Искам да ви помоля да запазим, да спазим правата на нашите преводачи. За това имате 8 минути. А ако обичате да спазите а, този регламент. Господин председател, това е една много тежка дума, така че именно много тежка тема, затова ми дадоха тази тема. Аз не се оплаквам, разбира се, мога да се справя. С ваше разрешение ще премина на английски. Първо мисля, че а, трябва да се гордеем а, с това, което направихме по това търговско споразумение. За първи път, доколкото знам, в а, историята на парламента две суверенни държави се обърнаха към нас и отговориха, според мен, много положително на отправената от нас молба преди 5 месеца. Това стана без да ставаме смешни, като налагаме закони на тези държави, включително държави, които не сме наложили, закони, които не сме наложили на нашите собствени държави членки, да не бъдем сноби, да не, бъде, да не ги гледаме отгоре надолу. В един справедлив и богат свят мисля, че трябва да се отчетат действията както на колумбийското, така и на перуанското правителство. Никога не трябва да забравяме че винаги изграждаме бъде, добър бъдещ свят за бъдещите поколения. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, на всички, които ми помогнаха, Бернат Ланге да изготвим предишната дискусия, която е включена в това споразумение за добрата воля и добронамереността, нашите планове виждаме, че се отразяват в документите. Искам да благодаря и на двете държави и техните правителства в лицето на дипломатическите им представители. Ние работихме в много тясно сътрудничество. Искам да помоля двете посолства да благодарят и на своите предшественици, с които започнахме този процес. И сега искам да фокусирам вниманието си върху документите, като привлека вниманието ви отново, че ние говорим за демократични, суверенни държави, които доброволно решиха да отговорят отговарят на апела на правителството за подобряване на правата на човека, по-добро опазване на а, околната среда, решаване на проблема гражданското общество. Под, от документите, изпратени от посолствата, се вижда, че и двете държави са ангажирани много силно с тези документи, което отговаря на ам, мотивите на Европейския парламент във връзка с, изпълнението на законите в двете държави. Това е едно наследство, което правителствата и президентите на двете държави ще оставят като наследство за а, бъдните поколения. И последните ми бележки, споразумението за търговия между Колумбия и и е, Съединените щати вече в сила. През юни се предвижда публично обслужване, об, публично изслушване в е, столицата на една от е, тези държави и че ще се изпратят констатациите от тези изслушвания на а, комисията Инта и а, ЛОА и, а, и друга. А мисля, че можем да гласуваме положително на следното ни заседание, тъй като нашите ценности са а, зачетени. И сега а, негово предизвикателство, господин, негово пред. Давам думата на посланника на Колумбия. Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставената възможност. Благодаря също за това, че днес ще мога в устна форма да представя това, което е, беше представено в писмена форма на председателя на Европейския парламент на 26 октомври. На 26 октомври ние от името на колумбийското правителство изложихме нашите идеи във връзка с е, политическото решение, свързано с е, резолюцията, която беше приета преди това от вас – Напредъкът, отбелязан в сферата на правата на човека, екологичните и трудовите права в нашите страни Колумбия и Перу, беше отбелязан, обаче същевременно с това имаме някои съмнения, свързани с оставащите проблеми в тези сфери и това подчертахме в нашето писмо. в резолюцията, в която се казва, че е, всяка година всяка страна ще трябва да приеме обвързващи е, препоръки във връзка с е, подобряването на устойчивите ресурси и правата на човека, когато става дума за двустранна търговия с Европейския съюз. Това беше посочено съгласно тази резолюция и записаното в нея. Правителството на Колумбия реши след е, като Марио Давид, е, Берт Ланге и Набуко Таван и президент Сантос е, ни посетиха, ние решихме да а, сформираме група на високо равнище на министерско ниво. Тази група на високо равнище работи а, с президента на страната и а, събира цялата информация, която е свързана с дейността на колумбийското правителство по тези три теми – права на човека, екологични и трудови права. Ние също сме събрали информация в достатъчен обем, свързана с нашите дейности през следващите месеци и освен това добавихме всичко, което е свързано с търговското споразумение. Това представихме на 26 октомври в писмен вид на председателя на Европейския парламент. Също така искам да посоча възможността, че Колумбия има не само пътна карта, но и програма за действие, която е задължителна. Тази програма за действие сега вече е в ход и включва економическото и социалното развитие, като в нея се поставят стратегиите и приоритетите за правителството и за президента Сантос. Те се задължават до 2014 година да изпълняват този план. Този план беше прият от Конгреса след един много интензивен публичен дебат. В този дебат участваха активно и представители на гражданското общество. Те бяха консултирани и също така бяха консултирани представители на различните местни групи и трябва да се установят контакти с тези групи преди да бъде изработено дадено решение. Към съобщението, предназначено за председателя, ние включихме едно доста обемно досие за това какво е направено през последните години, какъв напредък е отбелязан. 56 е, специфични и ясни проекти се описват тук. Тези проекти са много амбициозни и това съвсем ясно отразява че Колумбия в тази сфера наистина има готовност за решителни действия и че президентът във всички случаи желае да контролира до каква степен министерствата и административните органи изпълняват приоритетите и предизвикателствата и как изпълняват своите цели. Повече от 100 мерки са предназначени за а, отговор на тези предизвикателства. 37 съвсем специфични е, случаи на напредък бяха отбелязани е, и те са описани в е, е, това писмо. Описва се както казах, постигнатият напредък в Колумбия през последните 3-4 месеца. Колумбия през последните месеци наистина успя да постигне много добър напредък. Тези мерки включват естествено трите основни сфери, т.е. политически мерки, правна сфера и укрепване на институционалните структури – също така укрепване на сътрудничеството между НПО и гражданското общество а, с администрацията. има също и мерки насочени към подобряване на международния диалог, в частност с Европейския съюз. Там са предвидени две мерки. Освен това, ние сме подготвили 13 специфични мерки, при които желаем да постигнем и сме постигнали вече напредък във връзка с устойчивото развитие. Мерките са разделени на категории. Рио плюс 20 тази среща на върха, в която участва и Колумбия, е намерила своето описание. Освен това се посочва, че с помощта на 11 мерки желаем да постигнем добро е, изпълнение на мерките в е, горското стопанство. Е, водните стандарти, за тях има 12 мерки, ефективно изпълнение на стратегията за биоразнообразие, също така са предвидени мерки за нея. При е, устойчивото економическо развитие там има много мерки набелязани. Седем мерки има за укрепване на диалога, е, когато става дума за екологични материали борба срещу нарушенията в екологичната сфера, три мерки за подобряване на сътрудничеството при устойчивото екологично развитие и сътрудничеството с Европейския съюз. Има и една глава, която включва постигнатият успех в сферата на устойчивото развитие и някои специфични аспекти са разгледани там. Освен това, имаме 17 мерки, свързани с трудовите права, укрепване на социалните социалния диалог, е, борба за постигане на свобода на стачки. Също така е, там са отбелязани и е, всички случаи на постигнат успех. В допълнение към този план, ние на председателя на Европейския парламент, както казах, сме представили всичко това в писмена форма. Искам да посоча също, че е, в търговското споразумение са включени голяма част от тези мерки. Имаше клаузи, които доведоха до напредък. Разбира се, е, има и е, специфични механизми в рамките на това търговско споразумение. Нашето правителство ще информира Комисията по международна търговия как комисия изпълнява и желая да изпълни като цяло своите мерки. Министерството на туризма и търговията ще бъде всъщност организацията за контакти. Ние работим заедно в тясно сътрудничество с много институции и разбира се ще продължим нашето сътрудничество с Европейския съюз. Желаем това сътрудничество да се задълбочи и в сферата на устойчивото развитие ще усилим мониторинга, и ще продължим наблюдението на а, изпълнението на трудовите права. Беше създадена комисия, която да сътрудничи с гражданското общество и да се даде възможност за създаване на национален механизъм за консултации, в който участват Националния екологичен съвет и трудовите комисии, така че да може да бъде подпомогната тяхната консултантска дейност и изобщо тяхната дейност. Тези органи включват представители на различни среди, економиката, НПО, гражданското общество – и така нататък. Господин председател, позволете ми в заключение да кажа, че въпреки, че това не е част от търговското споразумение, нашето правителство в рамките на международно-правните споразумения ще продължи да насърчава спазването на правата на човека и естествено ние разчитаме на активното участие на гражданското общество. След консултациите, проведени с представители на гражданското общество, включително и с синдикатите, ние ще е, разработим нова съдебна система, която ще включва мерки за а, тежки нарушения срещу екологичните закони. На 19 септември ние се споразумяхме за някои а, правозащитни аспекти на Европейския съюз, като част от а, това споразумение и в бъдеще ние ще обвързваме в по-голяма степен спазването на правата на човека с търговските отношения. Благодаря ви. Аз ще бъда малко по-стриктен с времето, обаче. Заповядайте. Благодаря ви. Посолството на Перу. Преди да започна изказването си, бих искал да се извиня от името на Кристина Панкия, която днес е в Люксембург защото трябва да представя кредитивите си като посланник на Перу там. Нямаше как да се промени дневния ред, е, тъй като от друга страна президента Умбала ще говори пред Европейския парламент на 13 юни. Но, както каза нашия държавен глава на 13 юни, Перу е, е твърдо решена да защитава върховенството на закона, справедливостта, околната среда. Ние искаме, освен това, да осигурим наистина възможно най-голямото благоденствие – на своя народ. Споразумението с Перу и Колумбия е изключително важна стъпка напред, защото това е инструмент, който би трябвало да ни осигури множество ползи. Знаем, че има връзка между търговията и устойчивото развитие. В тази рамка процедурата по одобряване на споразумението е отразена в документа, съставен от перуанското правителство. Документът е плод на усилията на един екип от различни отрасли. Отразена е визията на нашия президент. Ние искаме да сме сигурни, че се защитават човешките права, Знаем, че това беше една от тревогите и на Европейския парламент, както чухме през юни. Но, още веднъж ще ви кажа, ние сме се съобразили с този фактор. Националният форум, който започна работа през 2002 година, разработи политики въз основа на консенсуса между правителството, и различни политически групи. Целта беше да се изработи пътна карта на устойчивото развитие. Господин председател, искам да очертая някои от важните аспекти на документа, за който говоря. Зачитането на човешките права е стълбът на перуанската политика и външната, и вътрешната. ние изпълняваме стриктно своите задължения, поети в международен план. Е, страна сме и по е, Южноамериканската конвенция за човешките права. Е, знаете, че сме страна и по конвенцията на ООН за изчезванията на хора. В нашето Министерство на правосъдието Създадохме специално звено за човешките права, имаме Министерство на развитието и социалното приобщаване, а и план за периода 2012 до 2016 година, който е насочен към защитата на човешките права и обещетяването на жертвите между 1980 и 2000 година. Ние работим и по правилата на МОД. Имаме предвид и правата на местното население. Споменах правилата на МО, трябва да кажа, че ние сме разработили норми именно за изкореняване на бедността, социално приобщаване и устойчиво развитие. Нека подчертая, че основните ни норми са свързани с правото на сдружаване и на колективно трудово договаряне. Така се надяваме да изкореним детския труд и насилствения труд. Трябва да спомена също така, че Перу е страна по 74 от конвенциите на МОД. Социал Empresarial en el ámbito laboral 2011-2013. Освен това имаме план за корпоративната социална отговорност от 2013 година Искаме да въведем най-добрите практики, що се отнася до международно разработените норми, а в областта околна среда, то нашето правителство осъществи качествен скок напред. Ние се опитваме да опазим природното богатство, с което разполагаме. Затова сме въвели законодателни норми и необходимата институционална рамка за устойчиво економическо развитие, което обаче защитава и населението, и екологията. Спомняте си какво каза нашият президент Умбала през месец август по политиката за водните ресурси и всеобщия достъп до питейна вода, особено в селските зони. Диалогът между държавата и гражданското общество е друг приоритет, на който искам да се спра. В Перу имаме солидни, добре изградени институции, които осигуряват качеството на диалога между държавата и гражданското общество – Имаме национален трудов съвет, който се грижи за нормите на пазара на труда. Имаме също така и специален съвет, който се грижи за правата на коренното население. Трябва да спомена и сформирането на различни подгрупи за работа с САЩ и Канада. И, а Що се отнася до търговското споразумение с Европейския съюз, то трябва да повторя още веднъж. Ние сме ангажирани с споразумението с член 9 е, в него, който е, гласи, че трябва да се укрепят институциите в Перу. Ние търсим устойчив економически растеж. Искаме да наложим политики за равенство, и изкореняване на бедността. В този контекст търговската политика е основен инструмент. Трябва да се инвестира в околната среда, социални политики. Това дава много важни възможности, особено при възобновяемите източници на енергия, услугите и екологичните технологии. Накрая искам да благодаря на Европейския парламент за тяхната подкрепа. Е, те насърчават Перу в развитието му, а вече казах, нашето правителство се ангажира пълноценно с изпълнението на набелязаните политики през идните няколко години. Благодаря ви. Сега ще дам по две минути на докладчиците в сянка. Комисията ще ни извини, но разполагаме с много малко време и предпочитам то да се използва от членовете на комисията. Освен това, ще имаме нужда от допълнителните 10-15 минути. Искам първо да благодаря на двете правителства, представени от техните двама посланици, за отговора на нашата резолюция. Наистина, това е, е добър старт за диалог, който ще отрази е, променените властови е, констелации в рамките на Европейския съюз е, след подписването и влизането в сила на Лисабонския договор, по силата на който Европейският парламент получи нови решаващи правомощия. Радвам се, че вие започнахте диалог с Европейския парламент. Това, разбира се, е и във ваш собствен интерес, в интерес на Колумбия и Перу, в интерес на укрепване на развитието във вашите страни. Така че аз се радвам радвам, че и разполагаме с два документа, които много подробно описват е, различни мерки за укрепване на правата на е, работниците, на правата на човека и на екологичните стандарти. Ние, разбира се, ще подложим това на по-подробен анализ, но е, още сега мога да кажа, че това е едно много подробно представяне на настоящата ситуация и перспективите за бъдещето. За мен е изключително важно да отбележа факта, че е на лице прозрачност. Е, на този фон ние можем да дискутираме различни мерки и намерения. Сега обаче имаме конкретни мерки, представени от вас, е, които очакваме очертават стъпките в бъдещето. Искам да благодаря особено на колумбийското правителство, че публикува този план в интернет, така че всеки човек по света може да се запознае с него и да проследява бъдещото развитие при изпълнението на този план. Разбира се, ние трябва да постигнем споразумение как по-нататък да тласнем напред този процес процес и да бъде създадена група за мониторинг, която и във бъдеще да следи развитието в рамките на интензивен диалог. Мисля, че наистина можем и във бъдеще да продължим този положителен диалог. Благодаря. Катрин Бердер. Um, yeah, as as... Благодаря. Ще бъда максимално кратка. Искам да се извиня на Перу, че ще се съсредоточа върху Колумбия, тъй като не съм чела е, съсредоточено доклада за Перу. Очевидно много работа е свършена. Искам да поздравя екипа от Колумбия за положените от тях усилия. Малко само съм разочарована. Пътната карта отразяваше споразуменията за търговия и се говореше за цели, основаващи се на резултати. Документа тук е добър старт, но той не дава резултатите. Всъщност, ние не знаем какво е станало с проблема с жертвите, дали е имало там някакви стълкновения. Аз знае, че е, много работа е свършена и че все още е рано всъщност е, повече прокурори, повече магистрати. Какво означава това? Означава ли повече е, осъдителни присъди? Е, получихме също така и документи от е, много непредставени неправителствени организации, които са останали с впечатление, че не са ангажирани. Някои от нещата, които те казват в своите документи за екологична защита, са сред проблемите, които ще продължаваме да следим. Например, добива на въглища, необходимо е да се работи също така и по екологичното въздействие на а, минните дейности. Напредък е огромен, но вероятно може и още малко съм разочарована от този документ, но а, първата ми реакция е да има наистина малко повече резултати, за да сме сигурни, че постигнат напредък. Благодаря. Благодаря, Франциска има думата. Благодаря, аз наистина мога да се съглася с това, че са ни необходими повече доказателства. Благодаря ви че дойдохте и че представихте документите. Благодаря за а, документите е, от Колумбия. Вие говорихте за това, което се прави през последните три години. А когато през юни говорихме, говорихме за пътна карта. Пътна карта за мен е нещо, което се отнася за плановете за бъдеще. Много от нещата, които споменахте за миналото, са прекрасни, но да кажем по посрещането на делегация на Amnesty International, спазването на международните договори. Всичко това е много добро, но това не е някакво голямо постижение. Как можем да се постигне споразумението, какво ще бъде бъдещето, каква ще бъде пътната карта. Сега по Перу, доклада, който ни е изпълнен, Пратихте, казахте, че това е една обща панорама на механизмите, политиките. А кога можем да очакваме пътната карта, за която се надявахме да получим? Та това е въпросът ми. Освен това, напълно съм съгласна с Бент Ланге, че трябва много внимателно да анализираме документите, така че нямаме време до гласуването ам, днес след обед, кога ще изслушаме неправителствените организации, синдикатите, кога ще говорим в 3 часа, 4 часа, няма да се гласували. Добре. Но добре, а, това трябва да го направим, значи до 27. Добре, прекрасно, защото всички ангажирани страни, не само а, правителствата, трябва да бъдат изслушани. Аз би и въпроса отново е какво ще се случи в бъдеще и къде са пътните карти. Благодаря. Председателят, благодаря. А, на 26 или 27 ще бъде в гласуването ще има възможност Марио Давид и Берт Ланге да се проведе съвещание на работните групи, може би на групата за монитори, за да може да се дообсъди, да се обсъдят документите, предоставени от двете страни. Това ще бъде ваша инициатива. А, Мочус? Благодаря, ще подкрепя това предложение. Хелмут Шолц. Трябва да благодаря а, на господа посланниците за това, че представихте отговорите на молбата на Европейския парламент. Две години и половина обсъждаме дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Аз също не съм убеден, че чашата е наполовина пълна, като чета документите, защото разбирам също така, че пътната карта трябва да посочи кои са конкретните обвързващите мерки и дейности, за да се промени ситуацията. Направи ми силно впечатление това, че сте постигнали известен напредък. Вие казвате в писмения документ, че ситуацията се е подобрила. Но има и проблеми. Е, това е нормално за е, страни в преход като вас. Но ние също така трябва много ясно и прозрачно да кажем на обществеността какви са били усилията на Европейския парламент да се помогне за преодоляване на тази ситуация и една пътна карта би била много уместна. Аз разгледах документите в точки 7, 8 и 9 се съдържат конкретни задължения за създаването на структури, които да преодолеят правозащитната ситуация на този момент. Но ако сравните тези два документа, в документа САЩ-Колумбия някои от тези документи отразяват по-ясно ситуацията, т.е. че има нещо, че има много още какво да се направи. Ние сме глобален свят, знаем какво трябва да направим ние като партньори на вашите страни, за да се създаде една рамка, в която реалната ситуация да се подобри. А, и приветствам възможност да анализираме това по-задълбочено. Благодаря. Благодаря съвсем ясно е Ясна е заявката за още едно обсъждане на 26 и 27, тъй като нямах възможност да дам възможност на представителите на Колумбия и Перу да се изкажат. И в заключение Марио Давид. Господин председател, вие мисля, че приемате като даденост че ще се проведе такава среща. Ние проведохме едно изслушване в Инта. Имаше изслушвани организирани от различни групи. Имаше и от подкомисията Друа на последната сесия в Страсбург. Също така имахме посещение и от синдикатите. Естествено, винаги сме отворени за дискусия. Не става въпрос за това. Но аз мисля да не променяме крайния срок 26 и 27, защото ние ангажираме и групата за мониторинг. Тя също така трябва да гласува а, но трябва да сме сигурни, че това няма да попречи на графика, защото вече е а, време да се вземе решение. Освен за тия изслушвания, едва ли ще променят нещо във вода. Благодаря казва председателя. Благодаря на всички. Благодаря за, и на преводачите. Робърт Мичъм ще председателства следобедното заседание. Приятен обед!